Okay, dear colleagues, ladies and... И така, драги колеги, госпожи и господа, възобновявам заседанието на Комисията за бюджетен контрол и имаме обществено изслушване за бъдещата роля на а, Сметната палата, предизвикателства и реформи. Господин Калтера, е, е, председател на Сметната палата е наш гост. Е, имаме членове на национални сметни палати. С чест и удоволствие ви приветствам на това заседание. Най-напред то трябваше да се проведе след обеда на 19 септември 2011 година, но знаете, че тогава имаше огасване на ток в парламента и всички прояви бяха отменени. Е, такива тривиални случки се отразяват върху бюджетния контрол. Мисля, че нашата комисия прие много важно решение. Много важни събития се случиха напоследък в Европа, в Европейския съюз, които са причина да се иска много сериозна отчетност. Ние самите сме убедени колко важен е този въпрос и а, е, сме провели е, редица изслушвания в тази връзка, например за обществения демократичен контрол върху използването на средства от различните фондове. Е, естествено, че трябва да се харчат средства само при наличието на необходимите гаранции. Госпожа Аяла Сендер е, успя да е, сформира един много впечатляващ списък от гост-оратори, на които ще дам думата за поредните им изказвания. Същевременно докладчикът е включил в програмата някои е, стъпала, чрез които да се преминава от едно изказване към друго. Тоест е, ще има възможност за въпроси, за отговори, за дискусии помежду ви. За това искам да поздравя докладчика Инеса Яла Сендер за това, че създаде основата за интересен обмен на становища. Надявам се различни становища, за да използваме максимално времето. Искам да приканя всички е, наши гости да се вместват в отреденото им време за е, изказване. За да няма недоразумение, ще бъда строг. Това е в полза на всички ни. Също така искам да поканя членовете на комисията да бъдат максимално лаконични в своите въпроси и изказвания. Още веднъж добре дошли, госпожи и господа, на това заседание. Давам думата на госпожа Аяла Сендер, докладчик, за 5 минути. Тя ще направи уводното си изказване в тези рамки. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Да. Изключително и на мен ми е приятно че се провежда нашето заседание в едни благоприятни технически условия, т.е. има а, ток и може да се виждаме взаимно. Извинявам се, че така преди година се получи и угасна тока, точно когато всички експерти, специалисти, е, счетоводители от Сметната палата бяха тук, готови да започнат и се наложи да прекратим. Така че е, много ви благодаря отново, че се отзовахте на поканата. Когато започнахме да създаваме изобщо програмата, която сега се конкретизира в едно изслушване в присъствието на специалисти, тогава, още в самото начало, започнахме диалог. Диалог, който в крайна сметка се оказа изключително градивен, тъй като отрази всички фази от развитието на европейското строителство. И двете институции, нашата и тяхната, се промениха, с течение на различните мандати. Освен това, европейското строителство на свой ред се осложняваше, увеличаваха се правомощията, разширяваха се и на парламента, и тези на Сметната палата, особено след Лисабонския договор. Лисабонският договор призна така наречената съзаконодателна, бюджетираща роля на парламента призна и узакони идеята и процедурата за законодателна инициатива. Не казвам, че това е абсолютна а, абсолютен приоритет, абсолютна прерогатива на парламента, но все пак съществува в някои области. И поради диалога, който проведохме, когато замисляхме провеждането на това изслушване и поради усложненият институционен контекст, крайна сметка решихме да организираме настоящия дебат като дебат, като обсъждане на мандата не толкова на парламента, колкото на Сметната палата. Сметната палата също претърпя промени, също се вслушваше в случващото се наоколо и така в крайна сметка се пригоди и отговори на изискванията, които в един диалогичен тон и поставяше парламента. Този значи диалог доведе до реформи в самата сметна палата, за да може тя в по-голяма степен да отговаря на очакванията на европейското гражданство, тя да бъде контролен орган на бюджетното изпълнение. Контролен орган, който е очевидно сложен, но разбира се на свой ред и достатъчно прозрачен и подлежащ на контрол. Така можем, това е единственият начин, по който можем отново да си спечелим доверието на европейските граждани. Въпросът е да сме прости в посланията си. Прости не в смисъл, че не си осложняваме живота, а в смисъл, че успяваме с прости думи да обясним и най-сложните явления и механизми, за да може европейските граждани винаги да ни контролират. Разбира се, събитията, и историческият контекст днес са различни. Аз съм от Испания, знам значи за какво точно става дума. Економическа, финансова криза която нанася, нанася удари в всички държави членки. Това обаче ни даде възможност да оценим и умението на Сметната палата да борави с собствения си институционен и функционален мандат, за да може да търси и да намира нови разрешения. Нови разрешения на проблеми, които стават непрекъснато все по и по-сложни. И именно в един такъв контекст контролът на разходите е магическият ключ, който упростява. Упростява сложните проблеми, пред които сме изправени и, пред, и с които не винаги, за съжаление, сме успели да се справиме. И сега искам да кажа че от известно време всъщност работя в областта на връзките ни с Сметната палата, изслушвания на членове, кандидат-членове. Аз е, отдавна работя в е, този бюджетен, в този комитет, тази комисия за бюджетен контрол, така че мога да се произнеса по това какъв трябва да бъде евентуалният профил на такива едни кандидати за членове или членове то, това е една болезнено преживяна а, практика, тъй като някои от държавите членки понякога доста високомерно и през рамо гледат на нашите изисквания и диктува нормите. Това съответно доведе до случаи, в които профилът на представените ни кандидати от някои държави и членки съвсем не отговаряха на нашите изисквания. И нашите на парламента става дума или на парламентарната ни комисия. И това го казвам не за да обидя качествеността на хората, които са представени като кандидати от съответните държави а, е, членки, а просто за да подчертая, че не винаги критериите са били съобразени едни с други. Ето за това, господин председател, смятам, че сегашният ни семинар ни дава възможност да обсъдим за какво става дума, какви качества трябва да имат членовете на Сметната палата и как да изискваме тяхното гарантиране. Често сме се сблъсквали с проблеми и с разрешения, защо да го крием, така че наистина можем да заявим, че можем да заявим, че практиката, до която сме достигнали, процедурният механизъм, за сега е дал добри резултати. Може да го запазим, може да го променим, ще видим до какъв резултат и извод ще стигнем. Благодаря отново на гостите и на ораторите, които ще вземат отношение. Аз ще си записвам и нека сега да преминем по същество. Благодаря. Благодаря на госпожа Сентер за това, че очерта рамката на нашите дискусии днес след обед. Искам да дам думата на господин Калдейра, председател на Сметната палата, за 15 минути. Благодаря, господин председателю. Уважаеми членове на комисията, почитаеми госторатори и приятели, искам да благодаря на вашата комисия и в частност на докладчика за днес госпожа Аяла Сендер за тази инициатива и за тази възможност това е важно изслушване за Сметната палата и ние всички приветстваме. Аз също особено приветствам тази възможност да се изкажа в началото. Въпреки, че голяма част от това, което бях подготвил да кажа, бе готово за миналия септември, има някои новости, които съм отразил, но ако се повтарям, все пак моля да ме извините. От септември до сега настъпиха значителни нови събития в Европейския съюз. Бе постигнато съгласие по пакта за финансова стабилност, т.е. фискална стабилност и беше ревизиран договора за механизма за подпомагане. Но целите за възстановяване на економическото развитие и укрепване на публичните финанси все още са далеч от нас както и госпожа Сендер спомена. Това на свой е, ред е, води до острия оставащ проблем, е, а именно необходимостта от възстановяване на доверието в Съюза. Палатата е убедена, че необходимостта от възстановяване на доверието превръща а, обществената подотчетност в Европейския съюз в приоритет. Ре, публичните ревизори, както и е, палатата и органите, е, компетентните органи в държавите членки имат основна роля за постигане на тази цел. Затова е, е важно всяка дискусия за евентуалните реформи на палатата да, бъдат, да бъде проведена в по-общия контекст на предизвикателството за подобряване на отчетността. Както знаете, Лисабонския договор е, потвърди нормативната уредба на палатата. Мисията, проистичаща от договора, е свързана с нашата роля за утвърждаване на е, подотчетността и подпомагане на парламента и съвета при контрол върху изпълнението на бюджета на Съюза е, както и в принос е, за подобряване на финансовото управление в Съюза и защита на финансовите интереси на гражданите. Съдът изпълнява мисията си чрез одити и независими гаранции за финансовото управление и отчитане в Европейския съюз, както и чрез консултации за това какво може да бъде подобрено. Така, ролята на съда е да улесни е, всеки елемент от е, процеса на публична отчетност в Европейския съюз. Финансово управление, финансови отчети, обществен контрол и реформа. За да изпълняваме ролята си ефикасно, сме разработили набор от ценности, към които се придържаме. Те са израз на нашата воля да спазваме изискванията за независимост, морал, безпристрастност и професионализъм в дейността на нашата институция. И именно те ни насочват към постигане е, на високи резултати, ефективност и е, допълнителна полза в работата си. Също така ценим отношенията, на които се радваме с други партньори в процеса на търсене на отговорност. Други институции на Съюза, които са основните ни клиенти и спрямо които извършваме основната част от проверките си, ревизионните органи на държавите членки, с които си сътрудничим при одита за изразходването на средства от Европейския съюз. Ние искаме да използваме опита и партньорствата си, е, натрупани през последните 30 години, е, за да е, решим предстоящите предизвикателства, които са две категории. Първата категория са предизвикателства, свързани с бюджета на Съюза. Това е решаващ момент в цикъла на реформи на финансовата и нормативната уредба за изпълнение на бюджета. Палатата е, е направила е, публичен принос във връзка с бюджетната реформа, новия финансов регламент, решението за системата на собствени средства и регламентите за основните сфери на разходи през периода 2014-2020 година. Тези реформи предполагат значителни промени, които ще променят пейзажа на е, управлението на финансовия риск. Приоритетът на реформите е да се обърне внимание предимно на резултатите чрез упростяване на правилата за финансиране, увеличаване на условността и е, привличане на външни средства към бюджета на Европейския съюз. Нека да ви дам три примера за важните въпроси в тази връзка. Първо, вероятно ще има все по-широка употреба на финансовите инструменти във формата на заеми, гаранции и дялови участия. Голяма част от тези инструменти вече съществуват, но ще бъдат създадени и нови. Както е пред, отчетено в решението за освобождаването от отговорност за 2010 година, е, адекватното отчитане на управлението за рисковете и постиженията при използването на тези финансови интереси има основно значение за прозрачността и отговорността. Второ, има е, тенденция финансирането на Европейския съюз да стане по-тясно обвързано с изпълнението на различни цели от националните органи и по-несвързано да бъде то с индивидуалните бенефициери, във връзка с конкретните условия е, за получаване на безвъзмезни плащания. Това има много важни последици при постигането на резултатите. Трето, по-нататъчните тенденции е, в развитието на рамката на контрола на европейско и национално ниво ще се отрази върху е, веригата на отговорността, която позволява на комисията да носи общата отговорност за изпълнението на бюджет. Точно как ще се разпределят гаранциите на европейско и национално ниво и как ще се използват от парламентите и ревизорите са въпроси, за които трябва да помислим заедно допълнително. Така стигам до втората категория евентуални бъдещи предизвикателства пред палатата. Те са свързани с ролята ни е, при зачитането на нефинансовите инструменти и финансовите инструменти, не свързани с бюджета на Съюза, които Съюзът използва за постигане на целите си. Стратегията за Европа към 2020 година се опира много силно върху нефинансови инструменти, включително мерки за регулиране, за да постигне целите на Съюза за интелигентен, устойчив и включващ растеж. Стратегията също отразява растящата нужда от ефективен контрол и оценка от страна националните органи и комисията за постигане на целите. Тази ситуация е, създава особени трудности за палатата и за върховните надзорни органи на държавите членки. Как можем да координираме нашите усилия в областта на ревизията, така че да помогнем на парламентите и комисията и националните органи да е, отчитат е, всички обществени средства, заложени за постигане на целите на Съюза. Междуправителствените действия, които се развиват извън рамките на договора за Европейския съюз, също дават повод за сериозни предизвикателства пред публичната отговорност и одит. Както знаете, палатата и върховните ревизионни органи на държавите членки са предупреждавали за тези рискове. Проблемите, свързани с Европейския съюз, механизъм за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност са обсъдени на разискване в тази комисия миналия месец. За това няма да се повтарям днес. А, искам само а, да кажа, че това е конкретна иллюстрация, поради която според нас трябва много сериозно да помислим за обществената подотчетност и структурата на ревизиите в Европейския съюз. всъщност е, от е, ефективната подотчетност е, и е, изискванията за ревизии, е, от тях зависят способностите на Съюза да подобри финансовото си управление. Е, какви по-нататъчни реформи са необходими на палатата, за да се справи с тези предизвикателства? Подобно на други институции, палатата трябва да бъде подготвена да действа в бързо променяща се и несигурна среда. И подобно на други институции, тя ще бъде принудена от новата многогодишна финансова рамка да увеличи допълнителната полза, която проистича от нейната дейност за Съюза и за гражданите, като се спазват определени бюджетни ограничения. В този смисъл, мисля, че трябва да направим разлика между възможните реформи, които изискват законодателни проекти от другите институции и тези реформи, които можем да извършим и сами при действащата уредба. Съставът, редът за назначаване и колегиалния характер на палатата като орган са закрепени в договора. Тоест, един външен аудитор не може да обсъжда тези решения на политическите органи на Съюза. Но ние сме готови да дадем своето мнение, да коментираме евентуалните последици от предложенията на другите, както и направихме, когато се предлагаха последните промени към, към договора. Всъщност искам да направя три бележки от името на палатата, които според мен е, ще бъдат релевантни към е, разсъжденията на другите политически органи в Съюза. Първо, аудитните институции по света са организирани по различен начин, в зависимост от тяхната история, конституционен статус, мандат и правомощия. Аналогично, създаването и развитието на Сметната палата на Съюза отразява по-общите промени в управлението, правомощията и състава на Съюза, както и в професията на обществения одит. Възоснова на партньорския преглед през 2008 година, съдът смята, че сегашната уредба е достатъчна и уместна и му позволява да изпълнява конкретната си мисия съгласно договора като надзорен орган. В частност, смятаме, че са на лице достатъчно гаранции за независимостта, морала и безпристрастността в палатата. Затова предлагаме ефективността тук да бъде зачетена и да бъде използвана като критерий, за да се преценяват ползите от всички предложени альтернативи. Второ, когато се преценяват потенциалните разходи или спестявания на альтернативна уредба, трябва да се помни каква роля изпълняват членовете на палатата в процеса на одит и общуване с заинтересованите. Членовете отговарят за изпълняване и отчитане по конкретните одитни задачи. Те също отговарят е, за е, общуването с членове на други европейски институции, национални органи, национални парламенти, средства за осведомяване и граждани. Освен това, те улесняват сътрудничеството е, с одитните органи на държавите членки на най-високо ниво. И трето, което според мен е може би най-важно, връщам се на това, което казах началото. Статусът и ролята на съда трябва да бъдат преценявани в по-общ институционен и европейски контекст. Насоките на развитие на управлението в Европейския съюз породиха необходимостта от е, мащабни разсъждения за обществената отчетност и одитната структура на Съюза като цяло. Организационната схема на палатата трябва да отразява нейната роля и позиция в тази структура. Естествено, господин председателю, при действащата нормативна уредба можем да направим много повече. Пределите на нашите действия доста се разшириха с приемането на новия правилник за дейност през 2010 година. Новият правилник вече е позволил на съда да рационализира процеса на приемане на решение, така че докладите и становищата вече се приемат от състави от 5 до 6 членове, а не от пълната колегия. Има нови правила, които предвиждат гъвкава уредба за управление на средствата на палатата и за изпълнение на следващата ни стратегия от 2013 до 2017 година. Тези правила в момента се разработват. Основната ни грижа е да намерим начин да повишим резултатността от своята дейност, като зачитаме бюджетните ограничения. За тази цел трябва да доразвием своите продукти и услуги, да работим в тясно сътрудничество с партньорите си и да се организираме по-добре от 2009 година съдът е, значителни усилия посвещава на разработване на своите продукти и услуги. Създадохме нови продукти, като е, тъй наречения публичен принос към е, бюджетната реформа в Съюза за основните рискове и предизвикателства пред управлението на финансите на Европейския съюз за държавните поръчки и за последиците за обществената отчетност и одита когато те се извършват при условията на финансова и економическа криза. През този период също така създадохме своя годишен доклад за финансова година 2010 година. Докладът включваше глава за резултатите, постигнати чрез използване бюджета на Европейския съюз. Годишният доклад за 2011 ще включва специални оценки за сферите на земеделието и сближаването. Господин Калюлайт ще каже повече по този въпрос по-късно. Е, ще продължи да бъде приоритет създаването на нови продукти и услуги. Като цяло смятам, че през следващите няколко години основната идея ще бъде е, нашите услуги и продукти да бъдат насочени към преодоляване на основните предизвикателства с подотчетността в Европейския съюз. Също така се разбира, че е, резултатите от работата на палатата са пряко свързани е, с е, това нашата работа да може да, изп... да бъде използваема от парламента и от нашите партньори. Укрепване на нашите контакти, общуване с партньорите също продължава да бъде приоритет за палатата. Силното партньорство, особено с вашата комисия, ни помага да направим работата си по-целенасочена. Също така си даваме сметка, че е, работата зависи от доверието на партньорите ни в нашия професионализъм. Затова ние сме решени да прилагаме най-високи професионални стандарти и да бъдем в челото на тенденциите. Е, партньорския преглед от 2008 година подкрепи е, уредбата на управлението на одита и имаше огромно значение за усъвършенстването на работата ни нов партньорски преглед с одитните институции на Германия, Франция и Швеция ще бъде посветен изключително на резултатите от одитната дейност и комисията ще получи съответната информация за резултатите. На последно място, само като изброяване, е, признаваме, че е необходимо да подобрим ефективността си като организация. От 2009 година значително подобрихме ефективността е, на работата на нашата администрация. Е, и все повече длъжности бяха прехвърлени към чисто одитната дейност. Смятам, че това трябва да продължи през следващия период. Общо взето, палатата добавя полза в своята дейност, като прехвърля придобитите познания придобити посредством одит към своите партньори. Това е организация, която действа по-ефикасно благодарение на натрупаните познания и така е, може да рационализира основните процеси. Е, госпожи и господа, почитаеми членове на комисията, ефективната отчетност е, и одит са от основно значение за правомерността на Европейския съюз, неговата легитимност в очите на гражданите. Палатата е убедена, че е, така широки е, обсъждания, общ... мащабни обсъждания за подобряване на работата ни в тази посока ще бъдат добра основа за бъдещите реформи. Същевременно палатата е убедена, че трябва да продължи да дава принос отчетността в Съюза чрез спазване на бюджетните ограничения. Надявам се, че тези няколко разсъждения ще ви бъдат полезни в дискусиите и очаквам да чуя вижданията, които ще бъдат изразени. Благодаря. Благодаря, господин Калдера, за вашата позиция относно бъдещата роля на Европейската сметна палата. Сега ще дам думата на господин Ян Карошон. Той беше член на Сметната палата от 1995 до 2001 година и председател на Сметната палата от 1999 до 2001 година. Имал е различни постове в своята страна, Швеция. Освен това е бил и министър на развитието, сътрудничеството и така нататък. Освен това, е, като цяло има богата биография. Искаме да чуем вашата позиция относно развитието на Сметната палата. Имате 14 минути. Добър ден. Отдавна се видяхме с господин Майс. Сега става въпрос за реформа. Аз ще ви дам думата малко по-късно, може би да допълните това, което казвам в моята реч. Когато станах член на палатата през 1995 година, тя беше независима институция. Става въпрос за периода след 93-та година, след като влезе в сила договор от Маастрихт. Имаше много хора обаче, не на последно място в одитните институции на държавите членки, които не приемаха идеята за независим орган на европейско ниво. По това време холандското председателство се погрижи заедно с господин Кук да се включи в договор от Маастрихт разпоредба, свързана с Европейската сметна палата. Много години изминаха от тогава и става ясно, че Сметната палата вече има своята роля в семейството на европейските институции. Какво се случи междувременно? Комисията подаде оставка през 1999 година, финансова реформа имаше, чухме Витор Калдера, Той очета ролята на Сметната палата, е, има категорична позиция за нейното развитие и нищо друго естествено не е приемливо от гледна точка на палатата. Искам да се обърна към Европейския парламент. Е, той трябва да защитава Сметната палата като независим орган на Съюза. Това е изключително важно. Второто нещо, което искам да кажа. Финансовата криза, която изцяло променя Европа, даде нова роля на Сметната палата. И всъщност ролята на палатата ще се разшири. И това е естествено, като се има предвид а, факта, че има нови инструменти за подкрепа на страни, изпаднали в беда. Целта е да се насърчава економическия ръст растеж, устойчивостта в европейската економика, да се държат под око европейските финанси. Всичко това ще е свързано с необходимост да се следи как се изразходват парите на данакоплатеца, съответно ще има нужда от много одити. Миналия септември ви направих едно представяне на своята позиция, когато започвахме цялото това начинание. Сега ще очетая най-важните моменти. Ролята на парламента в целият този процес е да гарантира, че взаимодействието между Европейската сметна палата и висшите одитни институции от държавите членки тече гладко. Това означава, че палатата трябва да получи ясна ръководна роля – не винаги е било лесно да се убедят нашите приятели в одните институции на държавите членки в това, но трябва да се случи нещо подобно. Като каза Виктор Калдер, става въпрос за доверие на европейско ниво. А Сметната палата има много важна роля. Европейския парламент и неговите членове също играят важна роля, когато става въпрос за това, че европейските парламенти трябва да, че националните парламенти по-скоро трябва да бъдат убедени в ползата от Европейската сметна палата и в нейната ръководна роля в целият този процес. Тук няма съмнение. Много говорим за това как националните парламенти да участват в формирането на европейската политика. Европейския парламент обаче има също своята роля и не само на европейско ниво, и когато става въпрос за национални отговорности. И точно в този процес палатата и парламента трябва да вървят ръка за ръка. Това означава, че сметната палата ще трябва да поеме много по-категорична роля. Имам конкретен пример. Времето естествено не ми позволява да го разгърна. Когато бях в самото начало на своята карел, в палатата си спомням, че имаше групи от аудитори, които работиха. На Италия се падаше 25% от аудитирането по различен начин държавите членки изчисляваха своето БВП и тъй като имах малко по-различно виждане, колегите ми казаха, че не съм разбрал. Какво ще да се случи тогава, ако палатата беше решила да се прави одит на финансовите отчети на държавите членки? Щяхме да имаме сериозни проблеми. Сега нещата вече работят по друг начин. Мисля, че трябва да имаме двустепенен подход. На първо място, палатата трябва да направлява процеса на хармонизиране на счетоводните стандарти в държавите членки. Когато се определи един бюджетен период от 5 години, например, ще дойде времето за реално аудитиране на националните сметки, да има европейски одит на счетоводните баланси. Моите съграждани говорят за спиране на наднационалните инициативи, само че кой е логичният процес? Кой ще поеме на плещите си гаранциите за стабилността на финансовата система. Ние трябва да имаме прозрачна система на аудитиране, за да покажем на гражданите, че нещата функционират както трябва и трябва да имаме надежна система за калкулации на приходите. Ако всичко това се случи, то палатата, парламент и другите институции ще трябва да видят дали ресурсите на разположение на палатата са достатъчни. Съответно, първо трябва да се зададем въпроса добре балансиран ли е начина по който работи палатата днес. И аз бих казал с една дума, не. През 1993 година с договор от Маастрих на палатата беше възложена още една задача, именно да дава декларация за достоверност и точност на отчетите относно всички транзакции свързани с бюджета и палатата го прави от тогава насам. дойде времето да кажем стига. Когато писах своите бележки минали септември, ясно го заявих. След това прочетох една статия в периодичното издание на палатата, написана от моя стар колега Джо Уигинс. Той не представя същата позиция, като моята. Той беше първият докладчик по отношение на декларацията за достоверност на отчетите и има ясна позиция. Препоръчвам а, да прочетете тази статия, дори и той да не отива толкова далеч като мъдър англичанин. Трябва да кажа, че поради хетерогенния характер на транзакциите никога не беше възможно да се а, е, създаде една единствена цифра, свързана с е, декларацията за достоверност и точност на отчетите. Сметната палата изразходва 30, 40, 50% от своите ресурси за тези декларации. Джон Уигинс казва, че е, с въвеждането на тази декларация има много повече познания вече за недостатъците на финансовата система в Европа. Натрупа се много ценен опит. Много Научихме и по отношение на проблемите с а, някои фондове. Това нямаше как да се случи иначе. Днес обаче трябва да поемем по нов път и моята препоръка е да тръгнем по този нов път и да правим нормален одит на европейския бюджет. Кое е Главното основание. Новата финансова система, която беше въведена в началото на хилядолетието. Системата, основана на декларацията за достоверност и точност на отчетите, се основаваше на старата система за финансов контрол. Сега има нова система и всяка част от операциите е свързана с конкретни отговорности. Сметната палата има ясни отговорности по отношение на различните оператори в финансовите сектори, съответно нямаме нужда от тази декларация. Това ще спести много ресурси. И ще допринесе за този ефтин и качествен одит, за който пледира палатата. И накрая с а, стария колега Тобиасон направихме преди време предложение за промяна в структурата на Сметната палата. Няма да говоря по тази тема сега госпожа Фризо ще говори за организацията на палатата преди няколко години. Аз написах една статия, обаче тя все още може да бъде намерена. Моля ви да я прочетете. Моля ви да поемете инициативата и да създадете поста на генерален европейски аудитор. Благодаря за вниманието. Благодаря господин Карлшон за това, че представихте вашето експозе. Вие имате огромен опит, натрупан в продължение на много години. Статията, за която говорихте, е включена в малката книжка, посветена на изслушването. Сега е време за въпроси, отговори и дебат. Ще дам думата за първи въпроси. Трябва да се придържаме към графика. Естествено, първо ще си изкажат двама колеги. Моля ви да сте кратки и пределно ясни. Добре е да задавате въпросите си в рамките на минута и половина. Нека да дадем думата на колегите от всички групи и след трима колеги ще дадем думата на нашите експерти за отговор. Кой да започне сега? Докладчика, може би? И след това един колега от НП, от социалистите и демократите и така нататък, госпожа Яла Сендер. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Да, наистина много освежаващо е човек да изслуша настоящите мнения на бившия председател на Европейската сметка, сметна палата, както и на настоящия и председател. Тези, този обмен е изключително обогатяващ. Имам въпрос към господин Калдера по повод на казаното от господин Калшон. С оглед на това особено, че Сметната палата се среща периодично и редовно с местните висши аудиторски органи. И от това сътрудничество се родиха нови инициативи, които целят да разрешат въпросите, които ни вълнуват в момента, проблемите свързани с кризата и решенията, които се опитваме да намерим на европейско равнище. Господин Калсън предложи да се стремим към създаването някога в бъдеще на една такава надзорна фигура. Ако преди 4 години бяхме казали националните бюджети да се пращат в Брюксел за преглед, предварителен преглед преди приемането им на национално равнище, то тогава сигурно щяха направо да ни изелят с парцалите, ако позволите. Но това сякаш днес изглежда приложимо създаването на европейски одит за националните бюджети. Вие смятате ли, господин Калтей Калдейра, че този диалог ще се увенчае някога с успех? Питам го с оглед на това, че има нови задачи пред Сметната палата и съответно тя има нови правомощия. А на господин Карлсон искам да задам въпрос, свързан с приключването някога на тази глава, малко срамна и безславна глава от нашата история, която обикновено се свързва с скандални случаи, а именно това, което оставя нашите съграждани с впечатлението, че няма контрол. Как виждате един добър, подобрен по-скоро контрол? Как смятате, че може европейското гражданство да получи представа за това, че такъв контрол, който понякога изглежда, че не съществува, всъщност съществува, че се носи бюджетна отговорност на европейско равнище. Благодаря.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 Аяла Сендер за организирането на това изслушване, което със сигурност се допринесе за по-доброто разбиране, за разбирането в дълбочина на работата на Сметната палата, както и за задълбочаване на нашите връзки. Сметна палата и нашият, нашата парламентарна комисия за бюджетен контрол. Двамата оратори се позоваха на въпроса за доверието. Наистина, поставено на изпитание това доверие. Доверието към европейските институции е и, е и е от абсолютно основополагащо значение това доверие да бъде възстановено. Доверието в мъдрото управление на европейските финанси. Ето за това искам отново да подчертая това, което господин председателят вече спомена, а именно финансовият контрол на бюджетният контрол на финансовите механизми. Например, фонда за малките и средни предприятия, които, от който фонд се спонсорират държавите членки в тази кризисна, кризисна ситуация. Дали Сметната палата ще се заеме с контролът на тези средства. Друго нещо, което със сигурност ще даде допълнителна добавена стойност, е това, което спомена господин Калдейра за нашите съграждани като потребители на продукцията на Сметната палата – диалогът, обменът на мисли е в основата на всичко това. Как бихте гледал на една годишна форма на тези контакти, на годишни посещения, на годишни срещи между представители на различни състави на Сметната палата, европейска и национални? Какво е виждането на Сметната палата? То е важно за нас. Благодаря, госпожо Иванова, казва председателя, за този, за вашето изявление. И сега третият е господин Балчитис. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tai e, iš tikrųjų iš pradžių buvo sunku suprasti e, dabartinio prezidento. Благодаря. Като начало Като начало бих започнал с това, че е трудно, или по-скоро бе трудно да се проследят съвсем в дълбочина някои от идеите на председателя Калдейра. Това, което аз обаче успях да, да разбера и го споделям, е определенето на правомощията на Сметната палата. В някои държави членки има различни служители, служители на местните сметни палати, които биват назначавани понякога по политически причини. Така поне се казва, така се говори и аз мятам, че трябва да проследим тази следа реформата, последната проведена реформа на Сметната палата. Бяха допуснати редица грешки. Бившият председател на Сметната палата, господин Карлсон, посочи, посочи, че на времето всяка живеехме в един свят на мечтите и иллюзиите, който днес вече е на отмиране. Не може да просъществува при настоящите обстоятелства. Питам се, значи, дали в бъдеще не би трябвало да подложим на надзор и на контрол на Европейската Централна банка. За момента тя е вън от играта, от тази игра на контрол и надзор. В някои държави членки, в някои държави членки съществува възможността за включване на търговските банки в това упражнение за контрол. Същото, кога, особено когато тези банки ползват финансиране. Благодаря. Предлагам същото значи и за банката за инвестиции. Благодаря. Uh, Благодаря ви за този първи обмен. Господин Калдейра, дали искате да вземете думата за първи отговор? Благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на членовете на парламента за зададените въпроси. Ще се опитам да подхвана отговорите от последния въпрос и ще вървя в обратен ред. трябва ли да има различен мандат за проверка на Европейската е, Централна банка. А, всъщност ЕЦБ вече се ревизира от а, палатата във връзка а, с ефективността и операциите. Правим това периодично и парламентът е един от адресатите на доклада, с който приключваме всяка такава инициатива. Сега дали и, и институцията изпълнява препоръките е отделен въпрос, но във всеки случай ние ги даваме. Дали може да бъде разширен мандатът на палатата по отношение на Европейската централна банка е въпрос, който трябва да решат държавите членки, тъй като той е свързан с договора. Според мен обаче по-широката роля на Централната банка, особено във връзка с механизма за стабилност. И като се има предвид, че палатата следи операциите на механизма за стабилност, това дава основа за евентуално разширяване. Парламентът и палатът ще бъдат адресати на доклада на одитния съвет, така че е възможно да се мисли и за друг инструмент, чрез който да се следят и операциите на ЕЦБ. Господин Тюно изпарати е, доклада си на палатата, така както е предвидено в съответния протокол към договора. Сега, разбира се, банката е специфична институция със специфичен мандат и за това ние трябва да имаме специфична роля. Трябва специално да ни бъде предоставено правото да извършваме по-обширен одит. Естествено, че ако има промени в мандата, те трябва да бъдат насочени към преодоляване на предизвикателствата всичко това се полага в контекста на одитната структура и веригата на отговорност. Всичко това е част от те наречения конструкт на отчетността. Европейската сметна палата има в това отношение ясен мандат и ние, разбира се, носим отговорността си. Госпожа Иванова попита дали съдът е, т.е. дали палатата е, е, ще засили отношенията си с настоящата комисия? Да, бих отговорил. Ние практикуваме е, така сериозни отношения всеки ден. Ние, всеки член от нашата палата се стреми ежедневно да дискутира с членовете на вашата комисия. Ежедневно се стремим да разберем как можем да подпомогнем парламента, по какъв начин можем да ви окажем съдействие. Ако има нови формати, нови форми, в които може да се е, осъществи това сътрудничество в бъдеще, е, готови сме да обсъждаме всички възможности. Но според мен сегашната е, уредба вече е, е, достатъчно добра. Разбира се, можем да мислим и за нови посоки на сътрудничество, при които нашият принос към вашата работа ще стане още по-ценен. Това обаче е с, с, на фона на големите предизвикателства. Колегата Ян Карлсон каза много ясно, че е, едно от основните предизвикателства е да се работи с националните парламенти и мисля, че точно там ще се засили и сътрудничеството в бъдеще. И съвсем накратко, е, връзките с националните одитни е, институции. Каква ще е тази връзка за Сметната палата в бъдеще? Ще има ли е, водеща е, роля на Сметната палата. Това беше едно провокативно запитване от госпожа Яла Сендер. Е, тази провокация отдавна така шеговито се поставя, но ние сме обвързани от договора. Трябва да има взаимно доверие, като същевременно се гарантира независимост. Цитирам по памет. При тази уредба, на тази основа, как можем да постигнем ефективност? Ще дам два примера, за да иллюстрирам как аз поне като председател на палатата сме се опитал да улесня процесите. От 2008 година се опитваме да е, вдъхнем нов живот на Комитета за връзка на ръководителите на националните одитни институции. Първо опитваме се да е, определим въпросите от е, истински общ интерес. Пример, през 2008 година решихме да създадем две мрежи. Едната разисква възможностите за всички е, национални институции и Сметната палата в сферата на фискалните мерки, които се предприемат на национално ниво. Защото не бива да забравяме, че голяма част от проблемите на финансовата криза и проистичащите последици всъщност имат национално измерение. Опитваме се е, до това национално измерение да стигнем с средствата на Европейския съюз. Е, тази мрежа се председателства от е, колегата ни от Финландия. И е, тя функционира много конструктивно. Общи са подходите към националната сметка, към финансовите отчети, към е, изпълнението на бюджета. Е, ние сме готови и предвиждаме да изслушаме комисията, е, тази комисия за връзка или комитет за връзка във връзка с постигнатия напредък. Франция, например, има и други държави членки, има желание да дава годишен доклад за перспективите. Държавна задължнялост и други критерии се включват вътре. И въобще тази мрежа дава тласък на сътрудничеството. Националните парламенти, националните одитни институции имат важна роля, може би решаваща дори. Тъй като в този случай става дума за националния бюджет, за националната економическа и данъчна политика. Но всичко това се поставя в рамката на Европейския съюз. Бих предпочел да кажа, че нашата роля тук е не толкова водеща роля, колкото да улесним а, поставянето на една плоскост на общите интереси. Защото ръководството ще е трудно сегашната конструкция се опира върху тези подпори. В сферата на статистиката, и там ще приключа господин председателю, вече сме създали работна група с Евростат и националните одитни институции, където разискваме достоверността и надежността на националните статистически данни. Това е ключов фактор който е предимно национален проблем, но има огромно отражение на ниво Европейски съюз. Ако улесняваме, можем да постигнем разлика, ако улесняваме общуването. Имам предвид и сътрудничеството. Благодаря, господин председател. Uh, Винаги едно изслушване не стига за всичко, което искате да кажете. Сега ще дам думата на господин Каршон за отговор. Всъщност, продължавам от там, откъдето приключи Витор Калдера. Виждаме, че се предприемат стъпки поради новата ера на европейската интеграция. Ние сме в процес на защита на европейската финансова стабилност. И за да се осъществи тази инициатива трябва да има много големи по своя мащаб мерки. Те са предприяти и Сметната палата има много важна роля в целия този процес, за да може той да се осъществи с подкрепа на обществеността. И тук се крие разковничето. Разбирам въпроса за Централната банка. Тук имаме принципно решение. Сметната палата аудитира Централната банка. Всъщност в държавите членки има дебат по темата аудитирането на централните банки. Не искам да ви занимавам с този проблем, тъй като той е сложен. Ще може ли Сметната палата да изпълни тези нови важни задачи? Моето предложение е да помогнем на палатата чрез промяна на договорите, за да може да има преструктуриране и за да може палатата да има правомощията и правото да изпълнява тези нови задачи, които очерта Виктор Калдера. Всички са съгласни, че трябва да има такива нови правомощия. И с новата финансова система на комисията, ние няма да има нужда да приемаме тази декларация за достоверност и точност на отчетите. А тя е доста математическа по своя характер. Можем да даваме информация на вашата комисия на парламента, без да преминаваме през тези сложни математически операции по изчисляването на състоянието на Съюза от финансова гледна точка в рамките само на една цифра. Медиите напълно не разбират с какво се занимаваме. Така че трябва да започнем работа, за да има преструктуриране, за да се използват нови ресурси за тази нова задача. Тя е стратегически важна за бъдещето на Европа, така че мисля, че трябва да приемем тази толкова смела стъпка след 20 години. Благодаря. Благодаря за тези кратки отговори. Продължаваме сега с политическите групи. Искам да дам думата на колегата от АЛДЕ, господин Карлсон говори за хармонизацията на одитните правила и разпоредби. Вие споменахте примери от Швеция. Ние също ставаме свидетели на скептицизъм, защото има различни традиции в държавите членки. Ако погледнете държавите, ще видите, че опита им е много различен. Има държави членки с сложни системи за контрол, които работят и те се притесняват, че ако им се наложи нов европейски хармонизиран стандарт, те ще трябва да се откажат от системата си, която вече е изпитана. Какво смятате ви от гледна точка на вашия опит? Как може този процес да се организира така, че да е достатъчно гъвкав и да запази добрите традиции в държавите членки, но и да е достатъчно хармонизиран, за да откликне на новата рамка. Сега ще дам думата на колегата от Зелените. Кой представлява Зелените в момента? Нямаме депутати от Зелените. От Екара има ли някой от Екара? Няма. От Обединената левица не искате да се изкажете. Някой от независимите Европа на свобода и демокрацията. Извинявайте, че ви пропуснах. Искате ли да се изкажете, госпожо Андресен? Заповядайте. Благодаря. Кризата, която беше економическа преди да стане финансова, показва в голяма степен, че Финансирането от ЕСА не постигна резултатите, които трябваше да постигне. Економиките, в които се наляха средствата, не нараснаха. Това показва, че фондовете, средствата по тях не се използват много добре. Смята ли Сметната палата, че има отговорност? Имам предвид, те не изпратиха ясно послание към накоплаците, че средствата не отиват към правилните хора за правилните цели. Втория ми въпрос. Смята ли Сметната палата, че има доверието на дънакоплаците, на хората на Европа? Аз оставам с впечатлението, че няма такова доверие, но искам да чуя вас. Господин Калдера говори за преминаване към измерване на ефикасността. Аз смятам, че сме далеч от времето, в което хората, които ще искат финансиране, са наистина квалифицирани. Как можем да преминем от един етап към друг, след като още нямаме необходимите условия за постигането на такава ефективност? Господин Карлсон спомена своята идея от преди няколко години за преразглеждане на приходите като част от финансовите отчети. Това не означава да се намесим в отчетите на държавите членки. Европейското полугодие ще го направи. И всъщност в един фискален съюз тази идея ще се материализира много повече. Ако искате да се направи такава оценка на приходите, то добре, но мисля, че Сметната палата го прави така или иначе. Трябва да внимаваме обаче с фискалния съюз. Аз не съм съгласна, че трябва да се тръгва по този път от страна на палатата. Как може да помогне генералния аудитор? Вие казахте, че ще подкрепите идеята за генерален аудитор. Как това ще помогне? Благодаря, госпожо Андреасен. Има време за още един колега, който иска да се изкаже. Пао Рюбик, заповядайте. Благодаря. Вече говорихме по агенциите за кредитен рейтинг и тогава Сметната палата ни каза, че може да развие система за действие в тази връзка. Въпросът ми е следния. Може ли да се аудитират агенциите за кредитен рейтинг? Не става въпрос за създаване на агенция от ваша страна. Може ли това да е ваша задача? Това аудитиране на агенциите за кредитен рейтинг? Като се има предвид, че те нанесоха щети на държавите членки, на техните бюджети, когато става въпрос за кохезионните регионалните фондове, имаше ефект на доминото. Господин Карсон, може би, иска да отговори, за да променим реда. Благодаря, господин председател. Първо вашият въпрос за координацията и как я виждам аз. Разбира се, разбира се, когато говорим за връзките между висшите аудиторски органи на държавите членки и сметната палата, трябва да държим сметка за различната история, за различната традиция. Аз председателствах по време на разширения и наистина бе изключително интересно човек да наблюдава как държавите кандидатки изпълняваха изискванията пред присъединителните и след това как се нагаждаха вече като членове. Това винаги е и ще бъде проблем от разширяването и от влизането на Естония до това на България. Винаги ще има стари и нови членове с техните стари и нови системи. Това е неизбежен, необходим процес. Така че, ако ще аудитираме нашите общи финанси, то ще трябва да въведем общи характеристики, общи правила, по които този одит да се развива на общностно равнище. Ще трябва да позабравим малко оригиналността си. Европейският съюз в този смисъл трябва да се наложи и чрез Европейския парламент да напомни на приятелските национални парламенти за тази необходимост от еднородност. Наистина, това не е единствената единственото място в света, където има такъв проблем Европейския съюз. Същото се случва и в ОИСР, защото се изчисляват вътрешния брутен продукт или доход с различни, е, по различни формули първата стъпка би могла да бъде именно в тази посока на изравняване, а Европейската сметна палата да контролира именно този процес на приближаване. Хубаво е човек да има традиции и да си ги пази, но еднородността е изключително важна, защото всички сме част от едно общо. Това е интеграцията. Не може не може непрекъснато да се оправдаваме с различия. Не може да казваме, че не може да взимаме влак от една държава за друга, защото релсите не съвпадат. Както казваше Астрид Бриант, за Бога трябва да живеем и да работим заедно. Та и ние така. Освен това, не смятам, че Сметната палата трябва да се нагърва с политически задачи тя трябва да си остане независима институция и да действа, да оперира като такава. Ако е, реферът, например, се опита да вкара гол по време на футболен матч, матчът няма да бъде вече матча нещо друго. Същото и с нас. Не бива да се бъркаме в е, политическите решения на нашата економическа нашата економическа цел. Ние сме отговорни и носим отговорността за одита на нашите европейски финанси. Толкова. Когато бях финансов министр в, в, в Швеция, винаги си мислех и си мечтаех тайно да имам право на контрол на тези, които заслужават да бъдат контролирани отблизо. Но механизмът за контрол има граници, които не бива да бъдат прекрачвани. Затова колкото и да сме смели в нововеденията си, не бива да избързваме, така че предлагам за сега да се задоволим с основното и най-важното. Господин Калдейра, вие сега искате ли да вземете отношение? Не, смятам, че по-голямата част от е, въпросите получиха отговор. А, нещо искам само да допълня. Казва господин Калсън по повод на генералния, главния аудитор. Важно е всички държави членки да имат мнение по въпроса за неговата роля Днес, днес 27 чудесни представители на националните държави са членове на Сметната палата и се опитват заедно да управляват контрола на финансите. Това е меко казано трудно за изпълнение. Трудно е да се контролира с 27 чифта очи националните аудиторски органи контролират, но национал, т.е. общият генерален, евентуално установен в бъдещето аудитор, аудитор ще централизира в фигурата си тези функции. И именно за това предлагам съставането на една такава фигура, която да централизира, да съсредоточи в себе си изпълнението на тази на този контрол от последна инстанция. Националните аудиторски органи могат да продължават да съществуват. Тяхното елиминиране или претопяване би било опасно. Благодаря. Благодаря. Господин Калдейра, искам един въпрос сега на госпожа Андреасен да отговорят. Тя самата даде отговор на въпроса за доверието към сметната палата и доколко и се вярва и доколко ни се вярва. Аз смятам, че има доверие към нея, същото доверие, което се изповядва и към останалите институции. Аз мятам, че парламентът има доверие на Сметната палата, цени нейната дейност и я уважава. Как сега да се измери това доверие от страна на европейските граждани? Това е вече, може би, друг въпрос, който не ми е работа да отговарям, но моето мнение е, че доверието се печели и както парламентаристите се ползват с доверието на своите избиратели, така и Сметната палата би могла да си го заслужи. По въпроса за ефикасността на економическите мерки, които се взимат в рамките на различните политики, това също може да се вмести в една регламентираща рамка, така както подчертах в изказването си. Ако се въведат още от началото индикатори за това как аудитираме то тогава всички наши последващи одити ще бъдат насочени именно към това, към измерване на, ефикасност, на ефикасността. Можем, разбира се, да градираме по важност първо тези области, където рискът е най-голям. И от тук да започнем с просветителска кампания относно това къде най-напред трябва да се действа, къде най-много има нужда от по-добро управление. Средствата сега, които се отпускат от комисията на държавите членки, като например структурния фонд или земеделският фонд и фонда за селско-стопанско развитие, това се отразява в годишните обзорни прегледи и това е нашата задача всъщност. Изпълняваме я добросъвестно. В крайна сметка все още е рано да оценим ефекта от тези контролни надзорни мерки. Благодаря ви, господин председател. И така, имаме още Имаме още оратори предвидени, още панелисти, така че преди да преминем към следващата част от нашето изслушване, давам отново думата на господин Карлсон. Да, благодаря. По въпроса сега за доверието искам нещо да кажа. Когато се разхождам по стохолмските улици, се срещам с хора. След това бях министър на финансите, министър на иммиграцията. Тоест, това са не много популярни функции, както както се досещате. Сега обаче, когато се срещам с тези съграждани из улиците на Страсбург, на Стокхолм, те казват, а, след тукашните постове ти зае един наистина много важен пост в Люксембург. Помним те. С други думи, вижда се, че постът ми като директор, като председател на Сметната палата определено заслужава уважение. Благодаря. Благодаря ви, господин Карлсон. И сега преминаваме по-нататъка по програмата и давам думата на госпожа Стефани Флизон. Заповядайте, качете се на президиума. След това каня и госпожа Петрушкевициене. Надявам се да произнасям сравнително правилно вашето презиме, трудно ми е. Заповядайте, господин Карлсън, ако може малко да се преместите или по-скоро да отидете в залата и там да се разположите, където вие отдавна. Благодаря. С тези бележки закривам първия кръг от нашите разисквания. Е, приветствам госпожа Стефани Флизо, която е а, лектор а, в а, Париж и е специалист по отношенията между върховните одитни органи в Европейския съюз. Тя ще се спре на организацията и структурата на палатата. Благодаря. Искам да благодаря и на докладчика за поканата. Аз всъщност нямам легитимността да се е, изкажа от името на контролен орган. Аз работя в университета, така че е, за да се смести във времето, няма да се спра на всички елементи, отразени в писмен, писменото ми изложение, а ще се спра само на най-важните. Най-напред интересно е да се припомни, че обсъжданията във връзка с организацията и състава на Европейската сметна палата са по-стари, откол... тези дискусии са по-стари, отколкото самата палата. Датират от преди нейното създаване. през 70-та година, когато имаше само 9 членове, е, е, имаше предложение във връзка е, с използването на пленарния състав, с изграждането на колеги от е, петима, седмина, деветин членове и за представителството също се поставяше въпроса дали да бъде само по един член от държава членка. Днес, естествено, с 27 държави членки на Съюза е, се стига до колегиалност по необходимост. Е, стига се до въпроса за управлението на организацията и аз именно на тези въпроси ще се спра. В моята а, работа, а, проучвайки националните контролни органи, виждам, че колегиалността от самото начало е възприета, за да се гарантира пълната независимост на тези институции. Всъщност, исторически това е, е генезиса на независимостта. В някои държави колегиалността се възприема като един фактор за повишаване на качеството на окончателните резултати в работата на съответната институция. Това ми изглежда много важно в днешния контекст. Това е елемент, който позволява единство на подходите в работата на съответния орган. Това е много важно, ако искаме да контролираме по-скоро ефективността отколкото само да имаме съвещателни функции. Е, изхождам от е, е, предложените реформи на институцията като цяло. Начинът на назначаване доста често се поставя като въпрос. Предлага се да се ограничи колегията, за да се подобри управлението, но има някои критични бележки че все пак тук става дума за хора с различна култура, с различна история. Все пак въпросът за единството стои и знае, че мненията се разминават. Това, което е интересно, е да се погледне как се е развил този въпрос в практиката на съда на Европейския съюз. От договор от Лисабон в съда в Люксембург има комитет, който дава становище. И подготвителните работи са свързани с проучването на профила за длъжността. Този комитет е съставен от бивши съди в Европейския съд, в Съда на Европейския съюз, от членове на националните върховни съдилища. И е, тук можем да проведем паралел с критиката, която понякога наблюдаваме е, в е, доктрината. въпреки усилията на Европейския парламент, е, все пак се остава с впечатление, че твърде голямо делегиране се практикува. Сега, по организацията на палатата, както тя е, се осъществява в момента и по альтернативните варианти, които могат да бъдат предложени. Ще направя една предварителна бележка. Струва ми се, че е много важно е, как, за която институция да говорим да кажем, че когато е, разискваме структурата, функционирането, организацията на една институция, е много важно да поставим тази институция в контекст, в нейната политическа, институционна, географска и прочие среда. La gouvernance, euh, me semble-t-il, на мен ми се струва, че този въпрос е с много измерения а, е, нали, въпросът за организацията. Той е силно обословен от средата. А, е, средата все повече се осложнява. В момента средата включва 27 държави членки. И е, тук на този фон трябва да се преценят всички варианти с предимствата и недостатъците им. Не бива в никакъв случай разискването за организацията да се изолира от средата. Според мен е, проблемът е, че често се прави анализ чрез сравнение и противопоставяне на един модел на друг. Когато говорим за управлението, ми се струва, че трябва да излезем извън тези разделителни линии. Е, самата палата е твърде е, резервирана е, към използването на силно стеснени понятия и подходи. Би трябвало да се спрем на учредителните елементи, фактори, които съставляват същината на работата в съответната институция. Това, което излиза извън националната история – извън националните различия, защото на някои органи в държавите членки са колегиални, други не. Естествено, че във всеки случай държавите членки са поставили работата на своите надзорни институции, контролни институции върху някакви органични принципи. Това, което е важно е да се види как е програмиран контролът, как се осъществява и също така важно е по какъв начин е, се е, официализират отношенията. Сега е, аз съм записал е, в писмения си документ, че е, никоя национална институция не може да бъде управлявана от 27 е, ръководители. След последното е, разширяване е, се поставя въпросът да се намери някакво равновесие между принципа на националното представителство, е, това е първата норма на договора за палатата, и необходимостта от по-добро управление. Някои е, предложения а, са вдъхновени от модела на Европейската Централна банка или на Европейската инвестиционна банка. Тези предложения са а, а, интересни, особено когато става дума за един управителен колегиум, който е по-ограничен. Нали, тук а, може да се проведе паралел и с мандата, и с функциите, но все пак сравненията ще бъдат а, относителни, защото става дума за съвсем различни а, институции. Когато говорим за контрол на институция, първото и основно изискване е независимостта. При а, изискване за независимост е трудно да се оставят някои държави членки в периферията, как, по модела на управителния съвет. И тук е много важно да се осигури националното равновесие. Има и други предложения. да кажем, да се създаде главен аудитор, главен ревизор. Аз видях в това, с което се запознах, че има близост между това предложение и първия модел тъй като ще има ръководител, основен, към когото ще бъде а, а, прикрепен а, един колективен орган, съставен от представители на националните институции. На мен ми се струва, че това излиза извън пределите на въпроса за управлението на палатата. По-скоро тази тема, тази схема е много по-обширна и, впрочем, аз такъв модел не съм виждала никъде. Е, при а, един разширен пък съвет с представители на а, държавите, останали в периферията, е трудно да се поддържа а, връзката с парламент. По отношение на а, тези предложения, какво може да се каже е, за вътрешния правилник на палатата и за реформата? Alors, je vais accélérer от 2010 година. Мисля, че тук трябва да се открои нещо изключително важно. Е, Административния комитет. Според мен е, административният комитет е ключов елемент е, в реформата на вътрешния правилник от 2010 година и е, та, е, е във връзка с схемата от 2004 година. Не може е, очевидно да се е, каже е, в крайна сметка какви е, ще бъдат заключенията от функционирането на тази нова е, организация. 2012 година е рано да се правят такива изводи. На мен ми се струва обаче, че ако е вътрешно последователна схемата, не би трябвало да се допускат отклонения поради ограничеността на състава или вертикалната организация на колегиите. И все пак има колегиален орган, който подготвя решенията на пленарния състав на колегията като цяло и по този начин гарантира прозрачността и приемствеността в приеманите решения. Една хоризонтална схема пък запазва функциите на председателя на палатата, който отговаря за единството при функционирането и председателства административния комитет. Много е важно в този комитет да, представ... да участват представители на различните състави, за да се осигури координация, е, особено такава между стратегическите решения и ежедневната дейност. Това ще позволи и да се възприема е, хоризонтален подход при решаването на въпросите. Това са моите бележки. В заключение искам да кажа, че всъщност извън политическия въпрос, за броя на членовете, днес Европейската сметна палата прилича на повечето от други контролни институции, доколкото е изправена пред предизвикателства за модернизиране на информационните системи, необходимост от глобален подход, възможност за гъвкаво реагиране и упростяване на вътрешните процедури. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря, госпожо Флизо. Сега ще дам направо думата на Ирена Пятрашкевичене, бивш член на, на палатата от 2004 до 2010 година. От юли 2011 година тя е член на Световната програма за храните и нения аудитиращ комитет. Очакваме вашето изказване, тъй като вие имате опит относно използването на средствата в международни организации. Ще ви дам думата за 10 минути. Господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми гости. В началото искам да благодаря на комисията и най-вече на докладчика госпожа Инеса Яла Сендер за това, че ме поканихте да дам своя принос към дискусията. Ще говоря за профила на членовете на палатата и по-точно относно предимствата и недостатъците, свързани с критериите за номиниране на членовете на палатата, както те са очертани в член 286 от договора. Нека да ви напомня какъв е първият параграф на този член. Членовете на Сметната палата се избират сред лица, които принадлежат или са принадлежали към съответните външни одитни органи в страните, които имат специални квалификации за тази служба. Тяхната независимост трябва да бъде извън съмнение. Нито критериите, упоменати в този член, нито практическото номиниране, прилагано до сега, показват, че е имало недостатъци, когато се номинират членове на палатата. Поредица от специални доклади и годишни доклади, както и становища, изготвени след конкретни искания относно палатата показват, че тя е една изключителна професионална институция и всяка година дава много качествена продукция с ограничени ресурси. Това се дължи най-вече поради лидерското поведение на членовете на палатата. Развитието през последните години обаче представя нови предизвикателства. Ключовия елемент сега е свързан с реорганизацията и факта, че решенията се взимат в камери, в които участват 5-6 члена, а не колегиум от 27. Според мен това ще доведе до по-голям натиск и по големи отговорности за всеки член. Сметната палата е изправена пред други предизвикателства, свързани с сложното положение в държавите членки и световната економика, реформата на европейския бюджет, използването на по-сложни финансови и нефинансови инструменти, както говори и господин Калдейра. За да се откликне на тези предизвикателства, палатата трябва да има специфични компетенции и ето защо трябва да се обсъди профила на кандидатите, които ще бъдат членове, евентуално. Според мен имаме критерии, които могат да бъдат групирани в три области – на първо място, задълбочено разбиране на ролята и мисията на палатата, както те са определени от договора. На второ място, конкретни професионални отговорности и задължения на членовете, както те са очертани в правилника за дейността на Сметната палата и накрая принципи и етични насоки, които направляват поведението на членовете, както това е определено в етичния кодекс на Сметната палата. Няма нужда да се говори е, много за доброто познаване на ролята и мисията на Сметната палата като независим одитен външен орган, който отговаря за аудитиране на средствата в Европейския съюз. Ако погледнем обаче конкретните задължения и отговорности, ще видим, че сред тях са следните. На първо място подготвяне и даване на принос към цялостната стратегия на палатата, след това изготвяне на многогодишни и годишни работни програми, вземане на решения относно разпределението на персонала и бюджетните ресурси, надзор върху работата на одитните екипи, изготвянето на проекто представяне на меморандум за одитния пла, планинг, представяне на становища и отчети, е, решения относно одитните политики и стандарти и така нататък. Според мен, както при всяка друга работа, за да се прецени уместността и готовността на кандидатите за този пост трябва да има по-ясна връзка между образованието на кандидатите и професионалния им опит и конкретните права и задължения, които те ще имат в рамките на своята работа. И третата област, която не е получила достатъчно внимание до момента, е свързана с принципите и етичните насоки, които управляват поведението на членовете. Независимост, безпристрастност, честност, отдаденост, колегиалност, поверителност и отговорност. Те са определени в етичния кодекс. Той беше ревизиран през февруари, за да се откликне на най-добрите международни практики. Ако се отдели повече време на етичния кодекс, това ще изправи ясно послание, ще отправи ясно послание за това, че кандидатите имат не само необходимата квалификация, но и с, с безупречна репутация и разбират етичните ценности на одитната професия. За да се обвърже преценката на готовността на кандидатите с по-ясни критерии, трябва да има конкретни изисквания и критерии. Вие трябва да обръщате внимание на тези критерии, когато изслушвате кандидатите. В допълнение, без да се променя договора, може при изслушването на кандидатите да се допитвате до консултативен орган, специален експертен орган, както е оказано в формулата приета в член 255 на договора относно членовете на Сметната палата. Аз не съм съгласна с хората, които сравняват Сметната палата с банките и други финансови институции, тъй като ролята и мисията на тези институции не е същата като тази на палатата. Освен това, управителните структури в тези организации се основават на финансови интереси и участието в дяловия капитал, а това не е случая в независимата одитна институция. Аз мятам, че Сметната палата като независим орган трябва да се сравнява с съответните одитни институции в държавите членки и съответно най-добрите кандидати би трябвало да имат опит в националните толитни институции, както справо се оказва и в договор. И сега няколко точки, които не са свързани пряко с критериите за членство, но които могат да имат въздействие върху тях. На първо място дължината на мандатите на членовете и уравняването на времето на мандатите. Според параграф 2 на член 286 от договора, членовете се избират за период от 6 години и мандата им може да бъде подновен. Когато се появи следващата възможност за промяна на договора, тези правила могат да се обсъдят и да се обмисли възможността за разширяване на мандата до, например, 9 години, без той да бъде подновяван. Според мен това ще помогне на Сметната палата да извлече по-голяма полза от опита на членовете си и да допринесе за независимостта на членовете, особено през последните години на техния мандат. Освен това, трябва да се обмисли възможността за уравняване на началото и края на мандатите, за да се избегне ситуация, в която мнозинството от членовете на колегиума или на камерата са новодошли. И накрая, но не на последно място по значение, не искам да пропускам възможността да поговоря за равенството на половете в колегиума в различни частни компании, политически органи, във всички институции вече има разбиране относно необходимостта от равенство и те знаят, че трябва да има по-добро равновесие в, своите, е, в техните управителни органи. По този начин не е засегната сметната палата обаче. Имаме само три жени от 27 държави членки. Е, същото въжи и за висшия управленски персонал. Това е неприемливо положение и аз прикамвам всички членове на комисията да използват всички възможни средства, за да убедят държавите членки да доминират повече жени. В заключение, по никакъв начин онова, което казвам, не трябва да се разглежда като критика относно бившите или настоящите членове на палатата. Аз исках да поговоря за това как може да се доразвият критериите за наемане за бъдеще. Аз смятам, че членовете на палатата трябва и играят много важна роля, не само когато става въпрос за развитието на институцията и освен това допринасят за продукцията, която се появява чрез работата на Сметната палата, но освен това трябва да могат да допринасят си за по-добър диалог с държавите членки. Намаляването на броя на членовете ще лиши част от държавите членки от възможността да участват в работата на палатата и ще наруши имиджа на палатата като независима институция в очите на гражданите. По-моему, ще е трудно да се приеме такова решение на политическите нива, на което то би трябвало да се вземе. Затова аз смятам, че е по-важно да се намерят правилните лица със съответните компетенции и те да бъдат наети в палатата. Надявам се, че здравия разум ще наделее, когато се говори за реформи и не трябва да има реформи само заради реформите и всички бъдещи промени в ролята, мандата и структурата на палатата ще бъдат предприемани само след обективен и внимателен анализ на нуждите и ползите от а, такива промени, както и от а, евентуалните политически последици от такива промени. Идеята е Сметната палата да продължи да изпълнява своята важна мисия и да бъде един силен професионален съюзник на Комисията по бюджетен контрол, когато говорим за подобряване на финансовото управление в Европейския съюз. Днешното изслушване ни дава основания да сме оптимисти. Благодаря за вниманието. Много благодаря за вашето изказване. Наистина е изключително важно, че успяхме в крайна сметка да съберем равнопоставеност на панелистите, е, еднакво квалифицирани експерти, мъже и жени. Благодаря отново на госпожа Аяла Сендер за идеята и, и давам думата, за да открие следващия рунд въпроси, отговори и разисквания. Благодаря, господин председател. Да, наистина. Това е част от нашия политически дневен ред. Не само търсим равнопоставеността, а успяваме да я постигнем при положение, че тук точно нещата са свързани с една традиционно мъжка област, като финансите, счетоводството, особено в областта на публичните финанси. Искам да попитам госпожа Фризо, която представи много интересно изказване. Особено искам да задам един въпрос, свързан с паралела, който тя очерта между ползването на освояването на структурни фондове. Някои държави членки са по-големи, други са по-малки, едни са централизирани, други са федерални. Федерално устроените държави членки имат съответно федерални съдилища и федерални аудитни органи. Искам да попитам, значи, как тя вижда възможността за е, орган, въпреки че господин Кайл Дейра тук малко е предпазлив, той обикновенно винаги е предпазлив. Искам, значи, да попитам как е, вижда госпожа Фризо Европейската инстанция на аудиторски контрол, която да контролира всички економически дейности в федерално устроените държави, както вече казах, има централни и регионални сметни палати така действа поне системата в Испания и всички осъзнаваме колко е важна дори политическата роля на една централна аудиторска структура. Така че сега се връщам на това, което исках да попитам госпожа Фризо. Дали паралела, който тя очерта, не може да се използва и в случаите, в които в някои държави членки има федерален и регионален регионална и национална сметна палата. Има ли, значи, възможност това да се пренесе на европейско равнище? Сега, госпожо Фризо, Казахте, че броят на членовете е политическо решение. Използвахте 27 като пример. Казахте, че в някои държави, ако някой реши 27 генерални директора на аудитни палати да назначи, няма да стигне до никъде. Очевидно е, значи, че трябва да се водим по, по функционалното начало. Важно е обаче да не се губи връзката между Европейския център и държавите членки. Дали може малко повече да се задълбочите в този смисъл? Как виждате вашето сравнение на европейско равнище? на госпожа Петрушкевичиене искам да задам следния въпрос. Той е свързан не само с профила и с анализът на този профил. Питаме се тук, винаги си задаваме този въпрос, дали трябва да са експерти членовете на Европейската сметна палата или не. Разбира се, добре е човек да търси златната среда. Разбира се, че е добре човек да има професионални експерт, счетоводители и аудитори. Така казват едни, други казват. Разбира се, че е по-добре да са политически фигури. Имаме положителни, отрицателни примери и в едната част, и в другата част на лагерите. Вие имате ли мнение по този въпрос? по въпроса сега за етичните принципи. Разбира се, че са необходими освен норми, а и санкции за случаите на неизпълнение на тези норми. Нямаме кой знае колко примери за отрицателни, за не спазване, за правонарушение, но колкото и да са малко, все пак съществуват и може би трябва да се въведат механизми за тяхното санкциониране. Какво мислите по този въпрос? Благодаря. Thank you very much, our rapporteur. I... Благодаря на докладчика. Искам първо да дам думата на трима колеги, които проявят. Това ще дам отговор на експертите за съответ. Думата ще им дам за отговор. От страна на ЕНП колегата Гресли, след това господин Калфин от името на социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря, госпожа Гресле. Не, не съм много аз възхитена от това, което обсъждаме. Не съм много заинтригувана. Не знам на какво се дължи. Защо смятаме, че Сметната палата трябва да се натовари и с други задачи. Това е очевидно темата на нашето изслушване. Така че, нека да почнем ред по ред. Докъде стигнахме и с кого се сравняваме, за да се съизмерим докъде сме стигнали с националните сметни палати. Или аз, например, мога да го сравня с немската сметна палата. За да бъде тя удобна за ползване, аз бих измерила аз бих измерила тази ефикасност с това, каква полза носи тя на немските граждани. И немските граждани са много по-доволни от резултатите на немската национална сметна апарат, отколкото от европейската. Просто германският вариант на аудиторски орган е по-ефикасен, по-резултатен. Ясно е, че Сметната палата има мандат определен от е, учредителните договори. Сега обаче в рамките на този мандат има съответно поле за маневриране. Как вие маневрирате там в този марш? Как постигате целите си? Каква дейност развивате? Проактивни ли сте? Изпреварвате ли събитията? Сега, според мен, единственото, което произвеждате като продукт са годишните обзорни прегледи. Хубаво е, че ги разписвате тези доклади, понякога отчитате съществуващи проблеми, понякога даже слагате пръст в раната. Това ни е, на нас полезно като законодатели, но не е достатъчно. Не е достатъчно. Съжалявам, че съм толкова груба, но искам ясно да кажа, че може и друго да прави Сметната палата, за да е по-резултатна. Колко члена да имала Сметната палата, може пък да не е чак толкова безполезно да са 27 тези е, членове спорове. Важен, важен е не броя, а това какво правят. Господин Калдейра, много са вашите доклади полезни за някого най-вероятно, но по-голямата част от потребителите не разбират какво пише в тези доклади, в тези прегледи. Съставите. Системата за различни състави, организацията на а, системата, съдеб, на сметната палата какво е реално, какъв е реалният и принос. Затова аз съм за научен анализ. Микроскопски поглед върху организацията на тази сметна палата. Държавите членки също могат да се произнесат за това, членовете на Сметната палата какъв мандат да имат и дали да бъде удължен техният мандат. Държавите членки тук се явяват нещо като ръката на октопода, която отдалече манипулира. Ето тук виждам аз недостатъчната тежест на Сметната палата и за това така казвам нещата ясно и открито, за да разберете веднъж за винаги, че не сме кой знае колко доволни от вас, сигурно и вие не сте доволни от нас. Много неща има, много проблеми съществуват днес, така че не бива повече да загърбваме тяхното съществуване. Съжалявам, че, съжалявам, че отнех толкова време, но искам ясно да стане, че има проблеми и трябва да ги разрешим. Благодаря. Господин Калфин, благодаря. Наистина има въпроси, свързани с квалификацията на е, членовете на палатата. Ще поставя въпрос, който не поставям за пръв път, но искам да използвам присъствието на нашите панелисти, за да го задам отново. Ако погледнем член 286 от договора, всеки, който е специално а, е, квалифициран за тази длъжност, може да бъде изборен член на палатата. Тоест, ние даваме възможност на 500 милиона граждани на Европейския съюз теоретично да станат е, членове на Сметната палата. Е, извънредно разширително се тълкува този текст. Е, не съм съгласен с колеги, които смятат, че Сметната палата трябва да бъде политическа институция. Не, тя трябва да е професионална институция. Политическият орган е Комисията по бюджетен контрол в парламента. Ако и искате да извършите одит на държавно дружество или на държавен бюджет, тогава се нуждаете от технически орган, професионален орган. С а, цялото ми а, уважение към сегашните членове на палатата питам къде са критериите за професионализъм. Много а, бих се радвал да чуя а, повече по въпроса какви трябва да бъдат критериите за професионална квалификация, ако искаме да имаме добри, качествени членове на палатата. Ако искаме да създадем политически орган, това е друг въпрос, но тогава ще се породи въпроса с доверието. Първо към госпожа Флизо Е, от практиката на надзорните органи в е, държавите членки е, известни ли са ви такива занижени критерии за назначаване на членове? Сравнявали ли сте критериите за назначаване на членовете в върховните контролни институции в различните държави членки? И въпрос към госпожа Петрушкивичиене. Вие сте били член на Сметната палата. Естествено, че вие е, разчитате на професионалното обслужване от страна на администрацията на палата, но от председателя Калдера чуваме, че членовете на палатата трябва да бъдат в състояние да извършват одитните си задължения независимо. Смятате ли, че членовете е, на палатата могат изцяло да се облягат на администрацията, при положение, че тя не е професионално квалифицирана. Благодаря, колега Калфин. Госпожо Флизо, искате ли да отговорите? По първия въпрос, който ми беше зададен, работила съм най-вече на национално ниво. Работила съм също, макар и по-ограничен, на други нива в федералните държави, като да кажем Испания. Така че е, навсякъде съм забелязала трудности в отношенията между институциите, да кажем, е, на лендерите в Германия и е, Федералната сметна палата. В Испания също има е, трудности. Насякъде Конституционният съд в тези държави се е произнасял по спорове с конституционно-правен характер за автономията на членовете на федерацията. Мисля, че от септември 2010 година датира последното такова решение в Германия. И сметната палата там на регионално ниво в съответното дело беше против разширяването на мандата на Федералната сметна палата постави се е, въпроса е, дали е, има предимство и върховенство с Федералната сметна палата пред палатата на регионално равнище. Така че не са чак толкова упростени нещата, когато навлезете в вътрешното разпределение на функции и компетентност в една държава членка. По втория ви въпроса за най-добрия модел. Аз много добре не го разбрах. Много добре не го разбрах. Какво точно имахте предвид? Попит, казахте, че 27 члена. Това би било, ако се вземе такова решение, би било политическо решение. От друга страна обаче за управлението, за представителността, за доверието е хубаво. Хубаво е да има равновесие в връзките ни с държавите членки противен случай, освен ако не сме идеални в подбора и в селекцията, винаги бихме нарушили това равновесие. Винаги бихме избрали някой, който може би не е най-добър или някой, който не е най-представителен и така нататък. Така, така, така. така че вие смятате ли, че колегията на Сметната палата трябва да бъде по-многобройна, по-малко многобройна? по малко малобройна или че това не е експертно решение, политическо. Благодаря. Alors, euh, que... Мисля, че трябва да бъде намерено равновесие при сегашната нормативна уредба. Има 27 представители, което се изисква от договора. И от друга страна трябва да има гъвкавост, приспособимост. Всъщност, аз не съм член на Сметната палата, гледам отстрани е, по същия начин гледам и другите институции. Но според мен е, в архитектурата на вътрешния правилник има много важни възможности, които позволяват укрепване на е, работата, нейното съвършенстване. На ниво президент има административен комитет, който дава много възможности за прозрачност. Има и взаимоотношения между е, тъй наречените камери или състави или колеги, което позволява е, едино да се подходи към е, по-рационалното използване на ресурсите. Така единно се подхожда към различните оперативни равнища колеги, колегиум, председател и според мен това ще даде възможност за по-добро функциониране. Да продължа ли? Искам да отговоря на един въпрос, който ми беше зададен. Аз, разбира се, не мога да се произнасям по еволюцията на палатата, но ми се струва, че основното предизвикателство – не е толкова да се намери работа на всеки и на всички. Това, което в момента съществува като уредба, позволява да се прилага принципа на колегиалност, прозрачност. Е, неодавна посетих е, палатата и е, знае, че там има много голяма прозрачност. Докладчика представяше пред състава по как... начина по който е работил. Кой какво прави и колко време. Това ми се стори много интересно като подход за осигуряване на прозрачност. За бъдещето, за полезността на палатата, мисля, че тук трябва да се наблегне върху вътрешното управление в палатата и евентуално да се намери а, равновесие между хоризонталния подход и властта на председателя, който осигурява единство и последователност, координация на цялата работа. Последният въпрос, който ми бе зададен, бе за а, начина по който се подбират членове на националните сметни палати. Много е голямо разнообразието. Имате назначаване а, от парламента, от изпълнителната власт, а някои институции дори се кооптират. Там сами си избират членовете. Понякога има и политизация, това е вярно. Но същевременно при назначенията има голям стремеж към равновесие. Благодаря. Thank you very much. Uh, Благодаря. Госпожа Йене. Благодаря. Надявам се, че е, с тези бележки, които сега ще направя, ще отговоря на всички въпроси. Няма е, да е, категоризирам кандидатите на политици и професионалисти преди да влязат в палатата. Кандидатите обикновено е, са е, натрупали доста пространни сивита на различни длъжности и с различни задължения. Моето послание беше, че нищо не трябва да изобретяваме. В действащите актове всичко необходимо се съдържа. Просто те трябва да бъдат отворени, прочетени и приложени на практика. Вие поставяте въпроса. Да, естествено. Кандидатите трябва да имат политическа осведоменост, не само професионални познания и придържане към етичните ценности на съответните длъжности. Затова договорът правилата за прилагане са специфични конкретни задължения на членовете и етичния кодекс са, са трите елемента, които се вземат предвид. Ако ме попитате кои са двете основни качества, които са необходими, бих казала, че кандидатът по един или друг начин трябва да се занимава с ревизии, т.е. с финансов контрол, с одити. И освен това да разбере какво е това колегиалност. Той трябва да умее да работи в екип. Тогава можете да а, извършвате ревизии, а, тогава можете да работите в състав от петима или седмина членове, може да работите и в колегиум от 27 членове. Това е бележката. А, по структурата на палатата Както казах, е, принципът на колегиалност е важен. Важно е да се разбира този принцип. Аз е, съм работила в екипи в Сметната палата. А преди това 10 години съм работила в е, PricewaterhouseCoopers и съм работила с повече от 27 членове. Обаче трябва да се научите да говорите на един език с останалите. А, за това трябва да се направят по-конкретни критерии. така че кандидатите е, да се кандидатират е, за палатата е, като е, до тогава са натрупали някакъв опит с ревизии, с, опит, с е, одити. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Тъй като сме изправени пред опасността времето ни да изтече, Искам да попитам другите политически групи. Имате ли въпроси към нашите експерти? Изглежда нямате. Благодаря на експертите ни във втория кръг госпожа Ирена Петрушкевичане и госпожа Фризо. Благодаря ви за това, че участвахте в качеството ви на експерти. Сега ще поканя госпожа Каво Лайт и господин Мойс. Те са последните двама експерти. Благодаря. Thank you very much uh, for the questions. Благодаря за въпросите и отговорите. Изключително интересна дискусия много чувствителни въпроси. Може би ще получим малко повече информация от последните двама експерти. Керсти Кауляйт е първа, тя е член на Сметната палата, добре позната на нашата комисия. Имате думата за 10 минути ще чуем какво смятате по отношение на мандата на палатата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми гости. Благодаря за възможността да допринеса за това важно изслушване чрез няколко идеи относно мандата на палатата, особено във връзка с декларацията за достоверност и точност на отчетите. В моята реч няма решение. Просто предложения, свързани с необходимостта от дебат. И тази необходимост е непроменена след като преминахме през още един цикъл на освобождаване от отговорност. Мандата на Сметната палата, установен в договора дава референтната рамка за ролята на палатата като независим одитен орган на Съюза. Мандата няма обаче само задължение, както и декларацията. Дава се възможност за маневриране в изпълнение на мисията от страна на палатата. С други думи, мандата дава възможност палатата да се придържа към международните стандарти за счетоводство и новото развитие в Европейския съюз и да прави предложения за това как може да се окаже влияние върху промените на мандата. Силата на мандата на палатата може да се измери чрез продукцията, която се получава с оглед на нашата работа. Надявам се, че аз ще повиша осведомеността във връзка с мандата и ще имаме в крайна сметка подобряване на качеството и прозрачността на финансовото управление на Съюза. Един от основните продукти е годишната декларация достоверност и точност на отчетите. Дали това е предимство или недостатък? Искам да поговоря за начина по който декларацията е описана в договорите. Освен това, ще говоря и за начина по който мандата представя резултатите от своята дейност. Между другото, ние правим и становища а, относно новите регламенти, свързани с бюджетното управление. Настоящия мандат на палатата е свързан с мерки и действия, финансирани от бюджета на Европейския съюз. Както каза обаче председателя Калдера, Европейския съюз използва и небюджетни инструменти за постигането на своите цели като регулаторни мерки и координирани действия от страна на държавите членки. Освен това, на лице е въпроса за публичния одит на междуправителствени дейности, които използват средства извън договорите. Трябва да се помисли освен това как палатата заедно с националните одитни институции може да допринесе допълнително за контрола и отчетността от страна на обществеността върху мерките и дейностите. Основният продукт на палатата е декларацията за достоверност. Годишната декларация е уникален продукт, който дава цялостно мнение за това дали изразходването на средствата в Европейския съюз отговаря на изискванията. В началото на 90-те години, поради липса на други инструменти, това беше единствената възможност за оценка. Тя се основава на централна система от извадки. С натрупването на опит Сметната палата осъзна, че за да има по-голямо познание относно нередностите и за да се подобри положението, трябва да има по-голяма точност в различните бюджетни области. През 2010 година извадката, свързана с декларацията, беше около 1000 транзакции и Сметната палата имаше 6 конкретни оценки, като всяка се основаваше на отделни извадки и анализ на управленските системи. Както вие поискахте през 2008 година, в своя доклад за 2011 година Сметната палата ще даде повече информация и по-конкретни оценки по темите околна среда, развитие на селските райони, регионална политика, заедно с енергетика и транспорт и заето с социални въпроси. Значи, специалния мандат е, по договора общо взето представлява 50% от одитния капацитет на Сметната палата. За да има смислени резултати от работата на Сметната палата, трябва да има последователност. Затова в момента има придаване на по-сложен характер на работата, свързана с декларацията и се отчитат повече области на изразходване на средства, както и по-голяма географска извадка се прави. Декларацията е годишен показател за многогодишно изразходване. През 2011 година големия процент искания все още не беше удовлетворен. за да се даде по-добро приспособяване на въздействието на многогодишния характер, може да се промени начина на тестване на транзакциите. Това обаче трябва да е свързано и с промяна на вземането на извадки и освен това може да се откажем от настоящия интервал, свързан с извадките, като покрием всички разходи. Освен това, системните одити може да променим системите за ротация извън годишния цикъл, или е, трябва ли въобще да се прави одит? Трябва да има временни промени, които да отразяват е, различното финансово управление и очакванията на участниците. Всяка заинтересована страна, която предлага малко по-различна декларация, трябва да не забравя обаче, че това е свързано с ресурси. Освен това, знаем в каква а, среда се намираме в момента. Трябва да се гарантира, съответно, че всяка държава членка изпълнява своите задължения. Сметната палата не може да дава становища относно отделните държави членки. От друга страна, трябва да видим дали може да се направи отделна годишна оценка по различните политики или трябва да има многогодишен ротационен подход, като всяка година да има различни оценявани области. Интересен въпрос е връзката между законността и правомерността и ефикасността, ефективността и економията на програмите. В рамките на декларацията за достоверност ние следим изразходването на средства в Европейския съюз по веригата до последния получател и оценяваме съобразяването с правилата на всяко ниво. Целта на декларацията обаче не е да оценява пряко ефикасността, ефективността и економията на програмите. С други думи, ако критериите са свързани с изпълняването на изискванията, нашия одит става нещо различно. От друга страна, ако целите за програмите се определят както трябва, нашите резултати, ако са положителни, ще дадат увереност относно стабилното финансово управление. Ако определените цели обаче са безсмислени, ще работим само формално и вероятно ще ни обвиняват за това. Има и други въпроси, въпроси свързани с нашата работа и това дали тя е, е полезна. Например, е, изискванията свързани с подготовката на годишните отчети. Вече няколко години говорим за тези критерии, които комисията е определила. Дали те са подходящи? Може би трябва да се предвиди една нова глава в тази връзка в доклада за следващата година. Сметната палата е независим орган. Декларацията от Лима и от Мексико определя основните стълбове на независимата одитна дейност. Националните одитни институции тълкуват тези принципи е, общо взето както им е угодно има национални одитни органи, които не се колебаят преди да предложат на правителството да намали броя на различните правителствени звена. Други действат по съвсем различен начин. Нашия мандат се подобри и доказа своята стойност, като допринесе за по-доброто финансово управление. Ние обаче смятаме, че може да се постигне още повече и аз смятам, че работата в колективната атмосфера допринася за това и се надявам, че това ще бъде не само до края на нашия мандат, но и за в бъдеще. Благодаря за вниманието. Благодаря госпожо Калио Лайт. Сега ще дам думата на господин Мойс, който също е познат на комисията. Господин Мойс беше партньор в Ернст и Янг преди да се присъедини към Световната банка през 1995 година. Той е бил заместник-председател, след това той е бил първи генерален директор и главен вътрешен аудитор на Европейската комисия. Той ще е, говори от гледна точка на своя опит във връзка с доброто управление в сектора на аудита и финансите. Имате 15 минути, господин Мойс. Вие ще говорите за бъдещите предизвикателства friends. Уважаеми господин председател, уважаеми евродепутати, приятели, искам да кажа, че днес съм сред приятели, с които се познаваме не от скоро, а от 10 години едва ли не, от работата ми от 2001 до 2010 година. И още от тогава нашите отношения бяха по-скоро сърдечни, въпреки че понякога голямата ми холандска уста изричаше не много лицеприятни думи и си навличах а, неприятели. Но, относно проблема, който ни занимава днес, бих искал да предложа да приложим една перспектива от 360 градуса, за да за да видим, че не сме единствените контрольори. Аз съм бил и вътрешен аудитор. И за това мога да кажа, че съдебната палата по-скоро пази интересите на институциите в множествено число. Нека да подхвана дебата, така както той се водеше до момента и да кажа, че изводът, който се налага, поне според мен, е, че вашата парламентарна комисия предлага едно изключително смело и навременно решение или поне дебат по него, защото мандатът не е много точно определен и има възможност да се направят е, съответни да се направи избор в една или друга посока. Има там поле за маневриране. Има елементи, които показват, че колкото и да има място за маневриране, решенията все пак се вземат под един определен диктат, под диктата на определени обстоятелства. И така, може би все още няма яснота и съответно не, съответна загриженост относно правната страна на тези предложения за реформа. Даже и ние, и вие, като комисия не може да уточните коя е правната основа. Същото наблюдавам и в Средните щати, където живея в момента. И там в Конгреса има парламентарни комисии, които прекарват много-много време в размисъл за това как може да се регламентира по-добре. И това е нещо като самоизяждане. Колкото повече храна даваш на едно голямо хищно животно, толкова то повече поглъща. Комисиите, които определят политиките, трябва да правят именно това, да определят главната линия, посока на движение и нищо друго. Няма значение как, в каква област работят, била тя структурни фондове, била тя селско стопанство или прочее. Не казвам, че те не трябва да се занимават с ефективността, но това не им е главния приоритет. Това казвам. Това е по-скоро в правомощията на сметната палата, но пък от друга страна не може да се вини Сметната палата за това, че не винаги се справя с огромни натрупани задачи. Ако ако се съсредоточим в настоящата ситуация, такава каквато е тя в областта на контрола и на надзора, ще си дадем ясна сметка, че има какво да се направи в областта на контрола и мониторинга, особено когато се опитваме да не увеличаваме и да урязваме бюджета. За това питам и аз, както прежде говорившите, дали още има смисъл от ДАС, от така наречената декларация за надежност и точност на счетоводните отчети. Това бе по-скоро подходящ инструмент в миналото сега, и това е главната, главният пункт в моите, в моите разсъждения по въпроса е, нека да си представим как ще изглежда тази декларация, тази, е, този отчет за заворка, заверка след 5 години. След 5 години още по-безсмислен ще бъде, още по-малко ще отговаря на очакванията. Така че дали не бихме могли да го променим по такъв начин, че сметната палата да има свобода на действие. Аз в момента говоря като специалист, като експерт, особено след като се пенсионира, говоря като експерт и като специалист, но и като данакоплатец. Не говоря като политик, искам да кажа. Тоест, не бихме ли били по-разумни, ако дадем възможността на Сметната палата сама да си определи основният инструмент на действие. Аз разбирам, че това е крайно чувствителен въпрос, защото целта е да държи на страна и да предотвратява измами, злоупотреби и правонарушения. Но ефективността, ефективността не е достатъчна. Особено в областта на селскостопанската политика. И тук говоря като еврофил някои еврофили днес обаче са изправени пред сериозни предизвикателства, пред сериозни изпитания на тази си любов към Европа, особено когато виждат как се управляват средствата или по-скоро как не се управляват. Ето това е толкова важен този въпрос. За това предлагам да се създаде възможност за създаване на същ съществени моменти, които да определят как да се управлява и как да се упражнява контрол, а не подробностите, не, не дребните Давам примери просто, не изчерпвам. Взех костопанската политика, защото това е най-лесният пример, който му идва човек на ум. Същото се отнася и за структурните политики, за структурните фондове. Въпроса, по въпроса за мандата на Сметната палата, той, Сметната палата би била много по-ефективна ефективна и ефикасна в действията си, ако имаше повече право на самоуправление. В а, изявлението си в писмения материал, който приготвих, казвам, че експертите аудитори биха могли да са много по-полезни и биха могли да предвидят това, което се разигра напоследък, тази криза на държавния дълг и на системния риск. Аудиторите биха могли да го предвидят и да му противодействат. И от тук стигам до въпроса за състава, за броя. Ако има, някой казва, че ако са 10 членовете на а, палатата, значи, че някой е излишен. Управителният съвет е определено важен в независимостта на Сметната палата осигурява я. Вие ще кажете, че имаме вече такъв управителен съвет, който да контролира системния риск. Проблемът обаче с всички тези органи, агенции и проче, включително и Европейската Централна банка, е, че те са до такава степен вписани в общата картина на проблематиката, че не могат да се отдръпнат, за да погледнат отстрани. И за това Сметната палата трябва да се придържа към това да е винаги част от разрешението, а не част от проблема. И в Средните щати това е подхода, който се прилага и така искам да ви дам един пример с американският аудиторски одит, офис, който не контролира, не надзирава изпълнението на политиките, не подставя под съмнение тяхната уместност, а оценява единствено и само тяхната ефикасност, резултатността им. Сега, аудитите, те със сигурност са необходимо оръжие, необходим инструмент. Те могат да бъдат широко прилагани, тесно прилагани като философия могат да се ограничават с финансови, с банкови дела, могат обаче да обхващат по-широки концептуални понятия. Така че пак се връщам на идеята за управителния борт, който да бъде независим орган, който да отчита къде са проблемите и да изолира тези проблеми от средата, за да могат те да бъдат обследвани и обсъдени с възможно най-голямо разнообразие на изразените становища. Съставът на този управителен орган може да се променя, може да повишава ефикасността си. Същото се отнася и за предложенията, които те поставят на дебат. Затова аз съм по-скоро за задълбочен ремонт. Може би не из основи, но почти аз съм на мнение, че Сметната палата е професионална експертна институция, която представлява географски е, всички среди на Европейския съюз, което, това, което я прави неизбежно политическа институция. Дали искаме сега да... Нека да си поставим този въпрос. Дали някой иска да бъде опериран от екип от 27 хирурга или с един-двама върхови експерти, ще му е достатъчно, за да се чувства спокоен на операционната маса. Това дали ще бъдат представени всички държави членки в Сметната палата или ще бъдат представени 10-11 до 15 главни региона на Европейския съюз, това е отделен въпрос. Това, което искам да ви кажа е, че времето за промяна е назряло. Каква ще бъде тази промяна, остава да решим подкрепям версията, която представи господин Карлсън. И в заключение по повод на евентуалната промяна в методологията на нашето действие, надявам се, че парламента ще остане твърдо на позицията, която зае през 2005 година в декларацията си към държавите членки. за декларацията, която тогава започна да се използва. Много от държавите членки я приеха, други изрично отказаха. Извинявам се, че така грубо назовавам истината в очите в моята страна, включително и Уверено кралство отказаха да се присъединят към декларацията. Сега въпросът ми е дали аудитираният е съгласен или не, не бива да бъде подценявано като проблематика. Господин а, председател, до тук а, бих искал да приключа. Аз съм последният оратор и с тези, може би, революционни за вкуса на някои размисли приключвам изказването си. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря особено за връзката между Европейското футболно първенство, което се провежда навън в прекрасно време. Предлагам да обсъдим идеята, да уподобим нещата на изграждане на един футболен екип. Ако погледнете е, е, германския шампионат, е, националния отбор е от един, в една трета е съставен от един клуб от Бавария. Be the worst case. Байерн Мюнхен. Така че, може би, не е лошо да помислим за това да има така членове от Швеция, от други държави с силни показатели. Благодаря за това неконвенционално предложение. Е, сега, благодаря ви. Искам да дам думата най-напред на госпожа Яла Сендер, след това на госпожа Гресле, господин си и Ян Мулдър. И не с най-напред обаче, тъй като не ни стига времето по-кратко. Юли Хайв. Да, благодаря, господин председател. Благодаря за указанията за това да спазваме времето. Госпожа Калюлайте винаги е много добре дошла сред нас. Искам две неща да я попитам. Първо, според това, което чухме, има живот и отвъд декларацията за надежност на отчетите. Поне до следващия цикъл няма да се отървем от ДАС, това е ясно, но съм особено благодарна за това революционно отношение от ваша страна, как оценявам, че се опитвате да разшупите сковаващите ви окови и да тръгнете по нататъка в търсене на резултатност и ефикасност това искат от нас в крайна сметка е, нашите съграждани. Искат да знаят какво получават в е, замяна на парите си. Няма значение дали едно евро или един милион евро са изхарчени за нещо. Важно е да има резултат от това нещо и за големите и за малките харчове изискват от нас отговорност. Има сега нещо, което винаги хвърля сянка – въпроса за възвръщаемостта. И това трови. Трови често европейския дебат. Е, често като представителка на южна страна не ми вярват, когато разсъждавам по тези въпроси, но аз си знам за какво става дума. Важно е всяко евро, което се е, влива в е, южна страна, трябва да се знае каква възвръщаемост ще предостави на северните части на континента, много от които са нетни плъци. Смятате ли, че в един момент от нашата история Сметната палата ще може да даде оценка и на това не само какво се харчи, а и в какво се изразява възвръщаемостта на инвестицията на тези, които се оказват нетни платци. И на господин Моис искам да задам следния въпрос. Казахте, казахте, дадохте примера с 27-те хирурзи или 27-те механици в а, някоя работилница. Разбира се, че има държави членки, където сметните палати се състоят от повече, отколкото имаме ние тук членове. Размерът на състава не винаги е еднакъв. Сега обаче това, което нас ни вълнува е от държавите членки да, да получаваме възможно най-добрите кандидатури и експерти, освен това, които да, са, да могат да работят заедно. Ако някой е несравним специалист, четоводител, но е ампутиран от политическа чувствителност и политически разум, то тогава никаква работа не ни върши. По-добре без него, отколкото с него. Имаме примери, разбира се, в които именно това се доказва, че подписът на някой, бил той министър, нищо не означава, че някой документ, който е подписан от министър, след това бива подложен на, на анализ и на проверен не е достатъчно достоверен. Подписите, веригата на контрол на нас ни се вижда като свещено, сакрално, божествено начало. Практиката обаче показва, че това не винаги е така. Благодаря. Thank you very much. Next one is Inge Gressle, Благодаря, Ингеборг Гресле. Забележително е, че говорим постоянно по въпроса за тези 27 члена от 27 държави членки. Германския борт има 55 члена и това не е проблем. Аз мога да направя предложение за подобрение. Не мога да приема обаче идеи като етичен кодекс или правила за дейност преди да сме свършили другата работа. Трябва да се отговори на въпроси като как гледа Сметната палата сама на себе си, как гледат на своята роля членовете на палатата, на своята индивидуална роля. Това е първият ми коментар. Госпожо Каолайт, какво смятате относно бъдещото развитие? Чуваме за тези 12% не освояване на структурните фондове. Трябва да стигнем до 20% преди някой да започне да слуша. А какво да кажем за нивото на грешките? Всичко това се поражда от идиосинкратичния начин, по който се третират парите. Какво може да направим? Трябва да се намерят отговори на въпросите какво искаме да правим за бъдеще. Ако погледна моята държава членка, 1% от нашето БВП отива за Брюксел – и оставаме с впечатлението, че 1% не е толкова много и няма значение какво се прави с него. Можем да променим нещата. Дошло е времето, назряло е времето. Каква обаче искаме да е промяната? Аз имам сериозни притеснения от това, което се случва в държавите членки. Катастрофата в Гърция, например. Никаква устойчивост 30 години е член на Европейския съюз и до какво стигнахме? Какво да кажем за страни, които те първа ще се развиват. Погледнете Испания. Колко средства е консумирала тя от 99-та година насам. А къде е вашия глас в цялата тази катастрофа, в качеството ви на сметна палата? Ние трябва да сме по-агресивни когато се справяме с проблема. Кой ще каже, ето, вината е моя. Смятаме, че сме си свършили работата, как обаче ще действаме за бъдеще. Ако продължаваме като до сега, просто няма никакъв смисъл. Господин Балчитис. Благодаря. Благодаря и на двамата експерти. Много е интересна дискусията. Аз не исках да играя толкова активна роля в дебата. Днес обаче чухме неща, които са свързани с сериозни притеснения от страна на комисията. Колегата Калфин каза, че има много документи, данни, огромна статистика. Невъзможно е да се обработи целият поток на информацията. Нямаме такава система. Госпожа Фризо от своя страна говори за проблем свързан с информационните технологии в Сметната палата. Ако погледнете страни като Германия, като Латвия, например, те имат различни системи за обработка на данните и много време ще мине преди одитните системи да бъдат синхронизирани една с друга. И преди да сме наясно кой точно за какво отговаря, когато гледаме различните отчети. Сметната палата има 27 члена. Всеки от тях иска да защити интересите на своята собствена страна – тъй като всеки един от тях е заинтересован да запази работното си място. И точно поради този факт аз съм убеден, че имаме нужда от независим екип от професионалисти, който да ръководи тази институция. Новата структура не може просто да се занимава с изразходването на европейските ресурси. Те трябва да разглеждат и ситуациите в отделните държави членки. Имаме при покриване тук на структура, имаме ОЛАФ, имаме доклади, свързани с селското стопанство, с кохезионния фонд – Пред нас има един голям проблем. Обема на информацията. С него няма как да се справим. Така че, как Сметната палата ще се справи с този проблем? Вече доста време работя в тази област и мога да заключа, че от представянето на информацията, от изготвянето на таблиците зависят и решенията. И те могат да бъдат много различни тези решения, така че трябва да приемем решения относно системата. Господин Ян Мълдер. Благодаря. За съжаление, имах заседание по-рано днес след обед. Е, беше посветено то на бюджета и нямаше как да присъствам. Е, слушах с интерес след като дойдох. В годините си като евродепутат винаги съм оценявал високо работата на Сметната палата. Мисля, че тя изпълнява много полезна роля и много съм се получил от докладите на палатата. Една сянка е хвърлена върху всичко това. От 1999 година насам нямаме положителна декларация за точност на отчетите. Много хора говорят за полезността, така или иначе тя е част от договора и ние като комисия по бюджетен контрол трябва да прекамаме комисията възоснова на информацията от Сметната палата да постигне положителна оценка, положителна декларация. До сега няма такъв резултат и това е проблема. Господин Майс ни представи идеята за националните декларации. Ако не се лъжа, през 2003 година Тери Уинт за първи път въведе такова изменение за такава декларация. Трябваше да има междуинституционално споразумение за тези годишни обобщения, така или иначе има голяма неохота. Никога не съм разбирал тази неохота относно тези национални декларации, защото когато 80% от бюджета се изразходва от националните правителства, а след това не им се търси отговорност, това е липса на, на демокрация. Кой ще носи отговорността и кой въобще ще поема отговорността, ако декларацията е с отрицателен знак. Ето защо искахме да има национални декларации. Най-накрая след 6 години стигнахме до решение да се оповести публично междуинституционалното споразумение. Ние имаме няколко партии в коалиция. Една от тях като че ли остава малко в страни. Да се надяваме, че държавите членки ще имат тези годишни декларации. Нещо, може би, което съм пропуснал в дебата. В Европа в момента сме в ситуация на криза, създаваме механизъм за стабилност. Средствата по него все още са неясни. Някои говорят за 1000 милиарда евро. Това са средства, които са повече от многогодишната финансова рамка за 7 години в момента. Това няма да бъде прието от а, нито една палата, било тя национална, европейска или от нито един парламент. Е, поради спешния характер на ситуацията, всеки прие, че трябва да има 600 милиарда, къде обаче е парламентарния контрол? Какво смята Сметната палата? Това е едно от предизвикателствата, с което трябва да се справим в едните години. Благодаря. С, е, благодаря много за тези сложни въпроси. Ако няма други спешни искания за вземане на думата, искам да помоля сега нашите оратори и председателя на Сметната палата за отговори и заключителни бележки преди да дам последната дума на нашия докладчик, госпожа Аяла Сендер. Ако може да се ограничите в изказванията си до 5 минути, ще ви бъдем благодарни. Благодаря, господин председател. Мисля, че ще успея да се е, вместя в 5 минути, тъй като госпожа Ела Сендер и госпожа Гресле зададоха въпроси, на които имам един а, е, отговор. Е, да, е, виждате е, хубави растения, които задушават плевелите. Какво имам предвид? При фонда за сближаване държавите членки можаха да направят един хубав пакет за реформи за училищната система, като се предвиждаше в същия пакет и затваряне на някои училища в отделни региони. Тогава се постави въпросът, е, извършена ли е реформата или не е реформата. Тогава не стои въпроса така, както го постави госпожа Гресле. 12% неосвояване на средствата. Въпросът е прост. Вие сте дали за образователна реформа е, пари в Естония. Направили ли сте реформата или не? Мисля, че това ще е, доведе до по-голямо внимание и до по-сериозни резултати в работата на палатата. Това ще бъдат е, условията е, за участие. Да, трябва да се играе голяма роля, но сегашната система не трябва да бъде задушена от новата система би трябвало наистина да сме сигурни, че бъдещето ще изглежда така, както сега се предвижда. Това ще реши голяма част от проблемите. Сега, беше а, запитано защо, ако винаги се извършва освобождаване от отговорност, въобще се мина през тази процедура. През 2004 година никакви статистически данни не дадохме и тогава беше казано, това е ваше мнение, вие така мислите. Обаче ние сега вече сме създали е, много мощно оръжие имаме а, много сериозна методическа база, статистическа база и ако някой друг извърши същото изследване, ще стигне до същите резултати. Така че ние имаме почти научна прецизност в а, средствата, които използваме. А, да, това е средство за работа, но а, естествено винаги можем и да се плъзнем по течението. Ако е, се ориентират критериите към резултати, палатата отразява това в работата си. Ако парарата, палатата трябва да отразява в работата си две паралелни системи, тя ще изпадне в затруднение. Господин е, Бълчутис е, за Бипирона. Вярно е, че не всички държави членки имат счетоводни системи, които позволяват подаването на навременни точни данни, дори това да е задължение, както е в сферата на сближаването. Това означава също, че и палатата трябва да навлезе по-надълбоко в събирането на данни за управлението на програмите. Иначе, по принцип, би трябвало тези данни да се дават на национално ниво от държавите членки. Като се укрепи системата, мисля, че системата на палатата ще може да се отдръпне назад и да се съсредоточи върху това, което се прави на ниво държави членки понеже това все още не е напълно постигнато, за това и сега резултатите са такива, каквито ги виждаме. Благодаря ви много за това, че се вместихте във времето, за да можем да дадем думата и на другите оратори, ако те поиска да се изкажат. Господин Муис, и аз ще се опитам да спестя време, защото са много елементарни въпросите. Всъщност въпросът по механизма за стабилност, Ян. В Вашингтон се казва така, в механизма винаги трябва да се включи един съвет от петима души, където... Които винаги вземат решение и които а, а, носят отговорността. Това а, поне чувам във Вашингтон. Нали, би трябвало обаче така да се разработи, че да е уместно и да е, е приемливо. Има нещо, с което не съм съгласен. Е, за е, това, е, че оценката е предвидена от договора, декларацията за оценката и за закономерността и правилността на разходите. Вижте, първо беше договора, след това беше декларацията. Когато се прочете внимателно. Да, има отчетност, но трябва наистина да се сведат нещата до нула. Искам да бъда съвсем прям. Не мисля, че тази декларация е правна необходимост. Ако трябва, ще намеря юрист, сигурно ще намеря такъв, който да ви го потвърди. Всичко зависи от това как тълкувате договора е, информационната претовареност проявявам разбиране към казаното от вас. Да, в Европа трябва много да се направи, за да се говори с един глас, включително от към устойчивост и надежност на данните. И накрая, може би има известно недоразумение, госпожо е, Сендер. Не казвам, че националната декларация замества одита. Националната декларация допълва одита. Тя само допълва ревизията, а не я замества. Просто искам да е сигурно, че по този начин винаги съм разбирал нещата, а мисля, че това е разбирането и на парламента. Мисля, господин председател, че това обобщава отговорите, които исках да дам. Разбира се, ограничавам се в интерес на времето. Председателят, благодаря много. Останалите оратори искат ли да взема думата за кратки заключителни бележки? Явно не. Много благодаря. Господин председателю Калдера, давам ви думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за възможността, която ни даде комисията днес след обед. Тоест искам да ви благодаря за открития прям обмен на мнение. Мисля, че това доведе до голямо обогатяване. Ще а, си послужа с един израз на госпожа Яла Сендер. Извън декларацията има и друг живот. Да, има. Една от трудностите, които имаме с вас, е да видим какво искаме да направим с годишния доклад на Сметната палата. Годишният доклад на Сметната палата днес е в общи линии е, изготвяне на една такава декларация – ние се опитваме да разширим тази декларация, като даваме повече информация за резултатите. Искаме заедно с вас да помислим какво следва да бъде съдържанието на един годишен доклад, който променя начина на работа за, на институциите на вашата комисия. Да, трябва да се дава годишна декларация за гаранции според договора, но бъдещето изисква такива гаранции да се съобразят с промените в пейзажа на управлението на финансовия риск. А ако новия финансов регламент бъде прият, а все още очакваме да видим окончателната му редакция, Веригата на отчетност и гаранции от най-низкото ниво в държавите членки до ниво Европейска комисия трябва да а, бъде е, свързана с е, достатъчно гаранции, наистина. Достатъчна степен на гарантиране. Но първо трябва да гарантираме надежност, ефективност на отчетността. Трябва да гарантираме, че ще се говори един и същи език, че цифрите са надежни. В миналото вече сме имали примери за трудности в тази връзка. Така че, господин председателю, според мен, ролята мандатът на палатата трябва да бъдат анализирани в по-общия контекст, както вече подчертах. на тази нова рамка на отчетността. Уредбата на отчетността в Европейския съюз инструменти съществуват и извън бюджета. За някои държави членки договорите се прилагат относително освен това, държави, т.е. бюджета на Европейския съюз се насочва целево към някои средства. На ниво национални бюджети се преливат проблемите от европейския бюджет. Не зная може би в бъдеще ще има известно увзаимностяване по-задълбочена интеграция. Евентуално някои членове на комисията се позоваха на несигурността. Да, това е трудността, която трябва да преодолеем. Така че, според мен, един от основните приноси, които можем да дадем, с ваше съгласие бих предложил това на колегите от колегиума, би бил би бил в бъдеще палатата да дава един, така да се каже, пейзажен, обзорен доклад където се анализират пропуските, препокриванията, дублиранията, това, което може да се направи от Европейския парламент, от националните парламенти, от, от аудиторите, от националните аудитни институции от националните сметни палати за преодоляване на недостатъците и в него бихме също така откроявали рисковете. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Сега искам да дам думата на колегата Яла Сендер като докладчик за заключителни думи и евентуално предложение какви действия да предприемем след настоящото изслушване и днес. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que Асидо. Eh, Благодаря, господин председател. Да, наистина. Много интересно, много вълнуващо изслушване. Аз поне много добре си прекарах, ако позволите, защото още от самото начало започнаха много предизвикателни коментари да се чуват, е, предизвикващи размисъл по-скоро. Така че успяхме да си очертаем една много-много широка рамка, в която, слава Богу, всичко можеше да се впише. Големите въпроси си остават, както каза госпожа Гресле. Имаме ли нужда от един специфичен инструмент за сегашните тревожни времена – и въпросите, които повдига кризата, ако имаме нужда от такъв един инструмент, то инструмента, който до момента ползваше сметната палата е вече недостатъчен и трябва да бъде променен така, че да ни успокоява, вместо да ни напряга допълнително. И ако, ако това е предложението на председателя Калдейра, ако това му е предложението за повече откритост, за отваряне на хоризонтите, за промяна на декларацията, за оценка на това дали държавите освояват или разхищават. Ако това означава всъщност и оценка на всички допълнителни и сякаш скрити разходи, които правим, като например запушването на дубките, които непрекъснато и пробойните, които непрекъснато се отварят в банките, то тогава може би трябва да се запитаме дали мандатът, на който предлагат учредителните отговори, е достатъчен за създаването на един такъв нов инструмент, който предлага председателя Калдейра за общ обзор и преглед. Това разбира се е, крие рискове, но крие и голям потенциал – потенциал да отговори на тежненията на европейските граждани и а и на нас самите като бъдещи потребители на този евентуален нов инструмент. Особено, пак повтарям, в да, такива тревожни, разделни времена, като тези, в които живеем. И ако това се окаже в крайна сметка продукт на нашата парламентарна комисия по бюджетен контрол и на Сметната палата, ако този продукт успее да изпълни задачата да обнадежди нашите съграждани и да ги убеди или поне почти, че ще успеем да надвием и да овладеем събитията, то смятам, че това е, е едно добро начало и бих приела това предложение. Надявам се, че и вие, колеги. Благодаря. Thank you very much, colleague Ayala Sender. Благодаря много, колега Яла Сендер. Уважаеми колеги, госпожи и господа, драги гости. В заключение, три неща. На първо място искам да благодаря на всички уважаеми гости, които участваха в това публично изслушване. Освен това, благодаря на колегата Кавелейт, която си тръгна за да хване самолет, госпожа Петрушкевичене и госпожа Фризо, господин Каршон и естествено председателя на Сметната палата, господин Калдейра. Накрая, но не и на последно място по значение, господин Мойс, естествено. Благодаря на всички вас за участието в този толкова важен дебат. Вашия принос беше значителен. Ако трябва да обобщя най-важните елементи, има големи въпроси свързани с хармонизацията, централизацията, създаването на съвместна култура по отношение на отчетността и системите за контрол в Европейския съюз. Частния опит може да е важен, но не е гаранция, тъй като частния сектор имаше проблеми. Видяхме ги в контекста на економическата и финансовата криза. Имаме големи очаквания, това го казаха и много членове на парламента, към Сметната палата, господин Калдера. Мисля, че можем да ви приканим да се възползвате от всички правомощия, които ви дават нормативните актове за да произвеждате възможно най-добри одити, но и за да доразвиете европейската система на аудитиране. Мисля, че Европейския парламент може да бъде ваш партньор и ви гарантирам, че това е позицията и на всички от комисията по бюджетен контрол, както колегите Инеса Яла и Гресле казаха, ние всички имаме нашата отговорност и ангажираност в рамките на процеса по освобождаване от отговорност и въобще в рамките на работата на Комисията по бюджетен контрол. Ние отговаряме за освобождаването от отговорност и сега е времето да благодаря на всички членове на секретарията, на персонала на комисията. Искам да благодаря на Сметната палата. Искаме да поканим всички е, гости, експерти на един малък е, прием. Трима колеги ще си тръгнат е, възоснова на ротацията и на пенсионирането си. Искам да благодаря на тях първо и искам да благодаря на господин Бент Адамсен, който ще се пенсионира. За нас това ще е голяма загуба. Понякога нещата приключват. Желаем ви всичко най-добро, най-вече по отношение на здравето за третата ви възраст. Благодаря за вашата работа в секретарията на комисията. Искам да благодаря на